Uh, Уважаеми колеги, заемете местата си. Закъсняваме вече с 10 минути. Ако обича да вземете местата си, за да можем да преминем към нашата работа по точка първа от дневния ред. Първата точка е приета, втора точка Препоръките на координаторите ще ви бъдат представени утре за одобрение, съгласно правило 205. Правило 205. Много е шумно, ако обичате да вземете местата си на следващото място. Нова точка 17а, свързана с обмяната на мнения, с председателство на съвета, свързано свързана с, председ... с действията на председателството Амбър Лайт. Това е добавено към дневния ред относно езиковия режим. Латвийски, галийски и хърватски няма да бъдат налични по време на, на заседанието, а малтийски няма да има на 31 март от 3 до 6 и половина. Това е Лора. Ето, тя е тук до нас. Комисарят също е тук, така че можем да започнем. Благодаря ви за това, че сте тук по време на това изслушване на тема Ситуацията на основните права в Европейския съюз. Изслушването е много важно и темата, която ще обсъдим, е част от работата на комисията Либе. Основните права в Европейския съюз са много важен въпрос, но много трудно могат да бъдат а, а, измерени. Те може да бъдат, много трудно може да бъде измерен напредъка, който е постигнат. Редовно на ротационен принцип излучваме доклад за, излучваме докладчик за изготвянето на доклад. Лора Ферара от EFDD е настоящия докладчик. Добре дошли на нашето шване. Първият заместник председател на комисията, господин Цимерманс, е сред нас. Той ще вземе думата пръв. Ам в качеството си на първи заместник председател на комисията. Франс, добре дошъл сред нас. Това изслушване се излъчва в интернет, така че всички изказвания ще бъдат записани. Списъкът с ораторите е одобрен от координаторите на комисията Либе. Времето ни е ограничено. Знам, че ще има много, които ще искат да се изкажат. Затова няма да съм много обстоен. А веднага ще дам думата на Лора Ферара, която е назначена като докладчик по този доклад. Ето, сега и давам думата, за да вземе думата и да обобщи своя доклад. Лора, моля, имаш думата, за да очертаеш ситуацията, свързана с основните права в Европейския съюз. Грация, президенте. Благодаря. Добър ден на всички. И благодаря на гостите ни, които ще ни представят много интересна информация за състоянието на човешките права и правовата държава в Европейския съюз. Бих искала да припомня а, една мисъл на Стефан Родота. Според него човешките права трябва да са основен елемент в политиката. Ако бъдат оставени на заден план, лека по лека те ще бъдат забравени. Не можем да подчиняваме човешките права на пазарния закон. Трябва да се борим за тяхното зачитане. Европейския съюз наистина допринесе много за спазването на човешките права. Европа е, е съюз на, на народите и е, има харта за основните права. След въвеждането на единната валута, Европейския паричен съюз да не даде достатъчно гаранция за спазването на човешките права. Човешката личност трябва да е в основата на всяка дейност в Европа. Това не е някаква абстрактна тема. Всеки човек, който живее на територията на Европейския съюз, в дадена среда, в определен момент има историческо значение – и ние сме длъжни и от правна точка да дадем гаранции на хората. Трябва да следим за спазването, надежното спазване на човешките права. Има доклади на неправителствените организации, решения на Съда на Европейския съюз, които припомнят, че много често основните човешки права се подчиняват на логиката на економическата ефикасност и разпределянето на наличните ресурси. Много често в, в болници се закриват, което води до отчаяние много хора. Много на лице са незаконни сметища, където се складират токсични отпадъци. Много хора е, с мъка намират постоянно работно място, нарушава се свободата на словото. Това са все примери, които показват, че трябва да продължаваме да се борим за равенство, за зачитане на човешкото достоинство. Трябва да направим така, че е, правилата да въжат за всички, всички да имат право на уважение. Не искаме границите, които успяхме да премахнем, да се възстановяват отново. Днес тук присъстват представители на всички институции, на гражданското общество. Имаме е, сред нас експерти по човешки права и се надявам, че с тях на помощ ще можем да обмислим нови форми на действие, да преосмислим съществуващите институционални механизми. Благодаря ви. Благодаря ти, Лора. Благодаря, че беше толкова кратка и ясна. Сега ще дам думата на всеки един от ораторите за няколко минути по време на първата сесия ще говорим за основните права и върховенството на закона. Господин Тимерманс ще говори за върховенството на закона, за междунационалните отношения и за хартата на основните права. След вашето изказване веднага ще има въпроси и отговори защото трябва да си тръгнете по-рано. Благодаря, господин председател, Благодаря, че ме поканихте да участвам в това изслужване, което е много важно и по време на което ще се разгледат отблизо основните права в Европейския съюз. Ще кажа нещо за ситуацията на основните права. Първото, което ми идва на ум е, е че е, мнозина, принадлежащи към е, еврейското младсинство, напускат, защото не знаят какво е тяхното бъдеще. Много мусулмански жени и млади момичета ам, не искат ам, да бъдат покривани главите им а, с а, забратки. Има и редица други примери и това е настоящата Европа. Ние имаме задължението от историческа гредна точка да се занимаем с тези въпроси, които са свързани с това да се запази тази а, част от човешката природа, която се противопоставя на кръвопролитията. Тук не говорим само за економически аспекти. Вътрешния пазар е само една част от цялата картина. основните права не ем, са поставени след економическите аспекти, ами те са свързани неразривно с европейската интеграция трябва да създаде по-добра среда. Трябва да има приобщаваща толерантност. Правили сме грешки, свързани с многокултурното разнообразие. Правили сме грешки, като сме смятали, че само едно светско общество може да даде дом на всички, но а, не всеки разбира нещата по такъв начин. Трябва да се да се опитаме да се разбираме и да знаем, че трябва да живеем съвместно въпреки нашите различия. Трябва да се придържаме към основните принципи, заложени в, основните права и върховенството на закона. Трябва да бъдат зачитани изцяло и човешките права. Не може да използвате демокрацията, за да ограничавате прилагането на ам, човешките и основните права и не може да използвате а, демокрацията и човешките права, за да ограничавате върховенството на закона. Не, те трябва да върват заедно ръка за ръка. Трябва да се зачита хартата на основните права. Тя е част вече от нашите договори. Всички европейски институции трябва да зачитат основните права. Има две нива. Ем, като тук имам предвид парламента, комисията, съвета и съда. Съвета на Европа също работи по темата свързана с основните права. Това е организация, която е много близка до сърцето ми и аз се надявам, че ще работим в много тясно сътрудничество, за да се занимаем с този така важен въпрос, свързан с основните права. Има много други ам, организации, между тях и неправителствени, с които можем да работим по въпроси, свързани за основните права. Трябва да и се да действа е по такъв начин, че да се гарантира съвметимост с основните права. Трябва да се вземе предвид оценката на въздействието и методологията. Примерът, който дава комисията, може да бъде прият и от другите институции. Смятам, че парламента и съвета могат да споделят този подход, да из вършат също своя оценка на въздействието по тази тема. Аз се опитвам да убедя другите институции, че това е необходимо, когато обсъждаме поднови... преразглеждането на междуинституционалното споразумение и по-доброто законотворчеството. Комисията ще публикува последният годишен доклад за изпълнението на хартата. Ще се предостави информация за много важни съдебни решения, които са от значение за основните права, да речем процедурите, свързани с нарушения в държавите членки, както ще бъдат, ще бъдат отразени и ам, отделни съдебни а, производства. всички права, свързани с гражданите, също трябва да бъдат взети предвид. Всички основни права имат за цел да защитят гражданите, когато те са несправедливо третирани от страна на държавата, но взаимоотношенията са станали толкова сложни, че не можем да гледам едностранно на този въпрос. Европейския е, съюз се присъедини към Европейската, коми... Е, Европейската конвенция за човешките права. Този процес е свързан с редица предизвикателства, но комисията е, ще се запозная отблизо с съдебните решения и всички други действия, които са свързани пряко с, с основните права. Трябва да зачитаме нашите ценности, но трябва да сме наясно, че преди да кажем, че имаме нужда от друг мониторингов механизъм, трябва да се опитаме да прилагаме на практика механизмите, с които разполагаме в момента. Относно намесата в кризисни ситуации, когато е застрашено върховенството на закона, това е включено в рамковата програма на комисията. Това е нашата цел. И ще следим за спазването на член 7 от договора. Действията на Съвета на Европа, на Венецианската комисия са много важни, както и тези на редица неправителствени организации. Това съм го казвал, няма да го повтарям. Искам да кажа, че годишния форум, свързан с основните права, ще се състои наскоро. Combating anti-Semitic and anti-Muslim hatred in Europe. Темата, която ще бъде обсъдена, е много важна. Ще се е, говори и за тази антимусулманска и антисемитска матрица. Независ, независимо а, за какво младсинство говорим. Това на ромите, на евреите, на мусулманите, на представите на ЛГБТ. Трябва да знаем, че има общи проблеми, пред които са изправени тези хора. А, конференцията ще е на високо ниво и се надявам, че ще можем да привлечем и много организации, които работят на място, както съвета на Европа. Разбира се, ще присъстват и представители на Европейския парламент, които се занимават с темата за противодействие на расизма. Благодаря, господин председателю. Much, Благодаря, господин първи заместник председател. Благодаря за това, че ни дадохте детайли. Както вече чухме в началото, доклада на госпожа Ферара се занимава с много области, иммиграция, от иммиграция до корупция, но също ни се дава информация а, от ваша страна как комисията мисли да измери, с какви критерии мисли да измерите спазването на човешките права. Така че това, което искам да направя сега, секретарята непрекъснато ми казва какво да кажа. Та, а, каква, какво доверие има нашата бюрокрация в нас, да. Е, та, сега ще дам думата на нашия докладчик, както и на докладчика Сянка, евентуално ви зададат въпроси и после ще развием малко повече темата. Първо Лора, Лаура Ферара и после другите. Лаура, заповядайте, после давам думата на докладчиците в Сянка. Преди всичко Искам да ви благодаря за всичко, което казахте. Да, очевидно е, че остава още много да се направи. Необходимо е да бъде подебрена системата за мониторинг. Трябва да бъдат решени проблемите, защото ние наблюдаваме е, държавите членки в областта на спазването на човешкия права. Констатира се нарастващ брой нарушения на основни права. В проекто доклада разглеждаме проблема от институционална гледна точка. Искаме да разработим една стратегия, един годишен политически цикъл, който да включва всички институции. Смятам, че е важно да приобщим и гражданското общество. Ние, като депутати, но и представителите на всичките институции, трябва активно да се включим в тази дейност. В доклада Предвиждаме да се е, е, е, изпрати въпросник на всички неправителствени организации, които се занимават с човешки права в Европа. Ще публикуваме доклада, за да получим обратна връзка и да чуем мнението на всички граждани, които искат да се включат в дискусията и да посочат конкретни случаи на нарушение. Важно е също така да помислим за участие на представители на гражданското общество в годишния форум – ние разполагаме вече с база данни, която, е, в която въвеждаме всички подадени сигнали и жалби. Трябва да укрепим и ролята на Агенцията за човешки, основни човешки права е, да се борим за е, улесняване на достъпа до правосъдие когато става въпрос за нарушение на основни права. Трябва по-добре да планираме всички е, случаи на намеса и методите, по които действаме. Благодаря. Госпожа Розенберг сега от НБ. Благодаря. Преди всичко искам да поздравя нашия доклад, че госпожа Ферара, която е възприела един много интересен подход. Текстът е много, с много добро качество. Благодаря на господин Тимерманс. Целта ни е да а, на, намерим общи пътища, общи насоки на действие, и всички политически групи, целият парламент трябва да сътрудничим, да се обединим около една обща политическа линия. Готови сме да предложим най-различни изменения, които по наше мнение са необходими, за да бъдат ясно изразени основните принципи, около, около които се обединяваме и е, отчитайки принципа на субсидиарност. Именно за това бих искал да чуя становището на заместник-председателя на комисията, господин Тимерманс. Дали е необходимо да се наблегне на какво трябва да се наблегне в проекто доклада? С оглед на факта, че се увеличават миграционните потоци, които засягат почти всички страни от Европейския съюз. Какво да се направи за страните, които приемат е, мигранти и които са страни на происход? В случаите, когато е установено ясно нарушаване на човешките права, какви да бъдат санкциите, например, за всички, които незаконно прекарват емигранти, миналите години нямаше таки, такова сериозно увеличение на миграционните потоци. Знаем, че мигра... миграцията се съпътства с редица нарушения на правата, включително и на зачитане на правото на труд. Това, което в момента се прави, е абсолютно недостатъчно. Трябва да се организира внимателно наблюдение на тези потоци, особено с оглед на последното увеличение. Ние тук сме обединени именно от интереса ни към спазването на човешките права и трябва да правим всичко в рамките на нашите институции. Господин Питър Милер от Социалистите и демократите, благодаря. Благодаря първо на госпожа Ферара за този доклад. Мисля, че той е много добра база за нашата дискусия. Също, а, нека да задам няколко въпроса. Първо, ако позволите, към господин Тимерманс. А, имаме голям проблем с а, защита на човешките права и основните права в европейските държави и членовете на Европейския съюз. Как комисията смята да гарантира спазването на фундаменталните ценности, залегнали по договорите на Европейския съюз? Второ, когато съветът организира първия дебат, какво ще последва след този дебат? И третият ми въпрос. Е, комисията каза, че ще надгражда на, над вече съществуващите бази на, Европейск... на Съвета на Европа, създадени от Съвета на Европа, както и от Агенцията за човешките права към ОНЕ. Комисията как мисли да надгражда и мисли също да използва постигнато вече от НПО-та като Amnesty International и Human Rights Watch? Също много пъти сме дискутирали в парламента тази дискусия сме водили, но ромите в Европейския съюз е още страдат от дискриминация, липса на образование, липса на работа и така нататък. Комисията как мисли да промени тази ситуация? Какво ще направи, за да се пребори с дискриминацията срещу ромите? И последният ми въпрос. Директивите за равенство на, в образованието и в заедостта са в сила отдавна, но нищо конкретно не се случва. Какво мисли комисията? за да приложи по-добре тези директиви или как мисли да ги промени, ако се налага? Благодаря. Благодаря. Честно казано, комисията винаги много е работила по прилагане. Поне аз така мисля. Следващият оратор – госпожа Хелда Стивенс, Екара. Благодаря. Искам да направя няколко коментара по доклада. Много интересен доклад, но все пак. Един въпрос. Аз съм делегат от комисията Либе и относно Конвенцията на ООН за хората с увреждания. Знам, че има рамка по тази конвенция и искам да знам каква е позицията на комисията относно достъпа за хората с увреждания? Чух, че сте направили обещания преди години, но какво е направено в последствие? Благодаря. Thank you, Helga. And next is uh, for the Aldi group, uh, Louis Michel. Louis. А сега Луи Мишел. Господин заместник председател, днес Европа се опитва да даде отговор на огромните предизвикателства пред нас. Банковия съюз, енергийния съюз, плана Юнкер, програмата за цифровизация. Всичко това са добри инициативи, но какво са те без основията на нашето общество? без тези основи и нашите основни ценности се, могат да се срутят. Аз не искам да тревожа, но установявам, че европейското общество а, започва да губи е, инерция. В много области се нарушават човешки права и бих казал във всички държави членки. Нито една не обягва от това във всяка се нарушават човешките права в противоречие с текстовете, с нашите ценности и нашия договор. Европейския съюз заклеймява нарушаването на човешките права по света, но някак си доста е, неохотно посочва собствените си грешки. Ние трябва да укрепим морални, е, моралните устои на нашето общество. Бях много изненадан от това, което казахте току-що. Не го очаквах. Изпитвам голямо уважение към вас и, и това не е критика, но когато определяте и въвеждат известна гъвкавост в понятието светски характер, това ме очудва. Светския характер е един, той не може да бъде различен в, в различните случаи. Това е основен принцип. Но ми се, може би сбъркам, но ми се стори, че според вас светския характер зависи от каква гледна точка се гледа. Може би лошо съм ви разбрал, ще имате възможност да се доуточните. Успокойте ме в това отношение. Смятам, че днес Европа трябва да играе двойна роля. От една страна да се бори против ретроградните уклони в някои държави членки и да позволи на гражданите да защитават своите ценности и от друга страна да изнася тези ценности по света и да убеди всички държави, които бягат от демокрацията в тези ценности. Но за да направи това, трябва да спазва принципите и, ц... и правата на своя собствена територия. Да, съгласен съм с вас, че е необходим политическия диалог, но той трябва да е структуриран, и обединена около някои е, демократични принципи. Аз бях докладчик по спазването на човешките права и е, предложих да се направи много точно описание на състоянието страна по страна, е, нещо като моментална снимка, за да се види как отделните държави членки спазват основните човешки права. Останах с впечатлението, че вие не сте много одушевен, защото това създавало институционален про- проблем. Не ми е ясно защо. в моята страна не се спазват някои принципи и ценности, които са залегнали в хартата. Това съм заявил и в моя доклад – тук не става въпрос да се заклеймява и да се сочи с пръст, но да се води сериозен диалог между институциите, включително и вашата. И е, ви казвам това без да ви лаская долно. Е, изпитвам огромно уважение към вас и се надявам, че ще успеете да ни е, важно е всяка година да се прави равносметка за всяка държава по-отделно за състоянието на човешките права. Смятам, че трябва да приемем да гаранции, които да блокират тенденциите в някои държави в националната политика. Това е най-малкото, което можем да направим и смятам, че вашия морален статус може да ви позволи да направите много за спазването на правата. Въпросът ми е следния. Остана с впечатлението, че вие не приемате с голямо желание идеята да се направи такава оценка за всяка страна по-отделно. Искам да разбера защо това ви притеснява. Може ли да ми обясните как ще структурирате целият процес на анализ, диалог и санкции в една неутрална рамка изпразнен от политически пристрастия, без да имате механизъм за наблюдение, аналогичен с европейския семейстър. И накрая ще цитирам Викторио Го, който твърди, че докато материалния ред не почива на строг морален род, няма да има демокрация. Имам доверие във вас, не се съмнявам в добрата ви воля. Но ви питам отново, защо поне аз останах с такова впечатление, може би погрешно, така неохотно посрещате идеята за редовна оценка на спазването на човешките права страна по страна. Когато направих моя доклад, в приложението направих анализ за всяка страна по-отделно. Вие казахте, че това институционално не е удобно. И, и, и казвам, че във всяка страна има нарушение и противоречие с текста на хартата за основни права. Това е недопустимо и се надявам на вас това да се промени. Thank you very much, Louis. I mean... Uh, Благодаря. Колеги, извинявайте. Нямаме време, така че бъдете кратки. Този въпрос Разбира се, знаете, познавате традициите ни, които спазваме с докладчиците. А, вярно, има много колеги, които имат какво да кажат, но не сте единственият, който е работил по доклада. Оставете думата и на другите. А, предполагам, че за всички тук в залата е интересно да видим как третираме този доклад, различните гледни точки. Не, че ще вземем окончателно решение сега и ще правим заключения, но нека да разясним различните гледни точки. Двама докладчика в сянка ще се изкажат. Още Барбара Спинели от ГУЕ. Е, Благодаря. Имах съвсем кратък въпрос към господин Тимерманс, ако мога да го задам. Останах с впечатлението, че разглеждате основните човешки права като нещо е, отделна, една област напълно изолирана от единния пазар или от економическия и паричния съюз. Каква е връзката обаче? Е, малко се съмнявам, че е възможно така да отделим човешките права от економически и валутния съюз. Особено в момент, когато е, преживяваме економическа криза. Тя се отразява пряко на е, човешките права, а както виждате, все още не се вижда края на тази криза. Няма светлина в края на тунела. Търсим отговор на економическата криза, но някак си забравяме, че тя имаше огромни последствия за човешките права. Е, бих искал също да разбера какво мислите за отговор на господин Катайнен на въпрос, който му беше зададен от е, депутат от партията Сириза за въздействието на кризата върху спазването на човешките права. Господин Катайнен отговори, че бюджетният пакт е междуправителствено споразумение и европейското право престава да се прилага, докато се прилага това междуправителствено споразумение. Подобно на господин Мишел, аз също съм убедена, че анализа страна по страна има съществено значение. И това е точно дилемата от Копенхаген. Ние подставаме условия на канди... страните кандидатки за членство, но в момента, в който се присъединят към Съюза, никой повече не ги наблюдава. Благодаря. И Урика Луначек от Зелените. Благодаря господин председател. Нека първо да поздравя Лаура Ферраре за великолепната работа. Само едно нещо, което искам да кажа. Може би ще има изменения от наша страна, но а, предполагам, че и другите групи могат да се включат. Това е дискриминацията, свързана с възрастта. Но а, сега да се обърна към председателя Тимер, заместник председателя Тимерманс. Благодаря за ясните думи, които казахте за ситуацията. И според мен трябва да се спреми на тази на, доста на скептичното ви поведение за новият механизъм за следене, особено когато стане въпрос за нарушаване на човешките основни ценности – Нека да напомня, че ако няма официални закони, много трудно можем да следим нещата. И тук мнението ми съвпада с казаното от господин Мишел, а именно, че имаме нужда от доклад държави по държава. По две причини. Първо, защото по този начин нашата работа изглежда по-вярна и по-разбираема и по-обоснована за партньорите ни извън Европейският съюз, т.е. как ние се справяме с нашите проблеми в нашите държави. И втората причина, а именно да смятам, че един такъв отделен доклад за всяка държава ще се е, пребори с този критицизъм на хората във всяка една от държавите, т.е. разграничаването ние и Брюксел. И по този начин ще избегнем увеличаването на национализма, нещо, което засяга все повече държави в Европа. Затова трябва да имаме докладване държава по държава. Трябва също да видим какво а, прави ОИСР в това отношение в рамките на партньорските проверки. Може комисията да седне на маста за преговори за държавите членки и да помислят заедно, а не просто да дава препоръки, които да настройват държавите срещу нас и да казват, ами Брюксел пак ни критикува. И госпожа Спинели също говори по тази тема и Радвам се, че ще има този форум в началото на октомври и че той ще се сръточи най-вече върху толерантността и уважението и борбата с а, а, дискриминацията спрямо мусулмани и други етноси. Сега да ви попитам, мислите ли да включите в този форум също и представители на гражданското общество, които работят по правата на ЛГБТ, а, дискриминацията между половете, дискриминацията срещу ромите и така нататък. И последният ми въпрос. Вече няколко пъти съм го подигала в различни места. Аз съм докладчика по хомофобията Знаем какво се случва в някои от държавите членки. Имаме нужда от стратегия, както вече имаме с ромите, за хората с увреждания. Знам, че в комисията има хора, които искат да се занимаят с тази стратегия. Искам да го чуя и от комисаря, защото ние наистина имаме тази дискриминация в Европейския съюз въз основа на сексуалната ориентация. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Имате думата, господин заместник-председател. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси в краткото време, което ми остава. На госпожа Ферара вярвам силно, че като включим и ангажираме гражданското общество, няма да имаме дебат между политици или дебат между експерти. Смятам, че в нашето общество липсва диалог. В едно модерно европейско общество диалога обикновено е аз говоря, ти слушаш. Или пък аз говоря, пък ти не слушаш. А, не това е формата. И ако погледна в Европа, мога да кажа, че сме загубили умението да водим диалог. Защото ако ако аз говоря и ти не слушаш, следващия път аз ще викам и ти пак няма да слушаш. И после още по-силно ще викам и така ще си викам, но ефект няма да има. Така че не е така се води диалог. Просто трябва да изслушаме хората и техните, техните гледища и после да им отговорим. И Агенцията за основните права постигна много в това отношение, което ние бихме могли да използваме в нашата работа. И не мисля, че а, информационното табло за правосъдието, което е свързано с семестъра, и което си е много специфична цел, може да се приложи тук за тази ситуация. Говорихте за наказателните законодателство. Дали може по законодателното право да видим някакви статистики и така нататък. Мисля, че всичко това, което може да се вземе от наказателното право, вече е взето от съвета на Европа. господин Восенберг за иммиграцията. Мисля, че едно от основните предизвикателства, пред които сме изправени като европейско общество, е как да се справим с иммиграцията, както вътре в Европейския съюз, така и отвън. нека да не се повтаряме, но все пак Европа винаги в продължение на години е била континент, от който хората са бягали, за да живеят другаде. А сега, заради постиженията ни, станахме приемен континент. Но наш... ние не сме готови, не сме адаптирани за такава вълна. И нашата ситуация днес изисква специфични е, отговори. Тоест, ние си имаме наши ценности, които а, трябва да наложим на хората, които идват тук. Но ако смятаме, че можем да решим проблема с иммиграцията, че, е, по начин, по който да направим тази земя неатрактивна, непривлекателна за хората, така че да не ги привличаме, мисля, че ще се провалим. Защото мисля, че всеки тук трябва да може да разчита на спазването на човешките права. Просто да си пазим външните граници и да създадем бъдеще за хората в регионите, откъдето те идват. И Европейският съюз трябва да подсили действията си в сътрудничеството с трети държави, с другата част от света, за да няма хора там, които да рискуват живота си и да умират в Средиземноморието. Е, и да няма деца, които живеят в ужасните условия в Сирия и да умират по улиците на Алепо или е, да рискуват да умрат на път за Европа. Така че имаме големи отговорности. И да, Имаме проблем с правата на младсенствата, имаме също проблем с социалния дъмпинг и експлоатацията в Европа. И да, това също е свързано с економическата криза. Разбира се, че има връзка между економическата криза и основните права. То, тази връзка е не може да се оспори, но ще се спра на това по-нататък. Имаше също въпроси относно ролята на диалога между държавите членки за ситуацията на човешките права в държавите членки. Когато бях министър на външните работи, поех инициативата да кажа в съвета. Трябва всяка година в съвета да говорим за човешките права, основните права и това да става всяка година. Това е инициативата ми, когато бях министър на външните работи. Съвета трябва да взима решения по този въпрос. Комисията не може да налага такъв механизъм на държавите членки. Разбирам, когато казвате, че да, някои държави винаги са посочвани с пръст. Трябва да имаме ам, общ подход. Да. Можете да видите, че аз съм говорил по тази тема в съвета, но миналата година съвета излезе с такъв подход, който при най-добро желание може да бъде счетен като първа стъпка към евентуален такъв подход. И нека да не забравяме какво става, какво се случи в миналото ни. Европейският съюз е, реши да вземе подход, някакъв подход, да предприеме, той се провали и тогава нататък Европейския съюз вече не желае да се ангажира с нищо конкретно. А така няма да се решат проблемите. Това е отговор на един от въпросите на Питър Милър. И сега относно съвета. Вижте, аз не говоря от името на съвета. Бях там преди време, но вече не съм. Така че мисля, че трябва да зададете въпроса на тях. Докладите на НПО-тата, да, те имат много голяма роля. Те винаги имат голяма роля в дебатите. Имаме един годишен колоквиум, на който присъстват НПО-тата. Те представят различните случаи и търсим заедно решения. Със сигурност имаме голям проблем с ромите в Европа, но това антициганство а, не е нещо ново. И това е предизвикателство, с което трябва да се е, справяме. Да, и имаме нужда от економически експерти. и Също трябва да помислим за социалното включване на ромите. Но наистина има и дискриминация и такива антицигански тенденции, с които трябва да се занимаем. И Съветът на Европа също се занимава с подобни проекти. Относно хората с увреждания, член 19 от Лисабонския договор се занимава с тази тема трябва да приемем директивата за борба с дискриминацията, така че комисията да може да налага на практика, да прилага на практика елементите а, по този член за борбата с а, дискриминацията на хората с увреждания. И по този начин комисията също ще може да подпомогне държавите членки в а, спазването им на тази рамкова конвенция на ООН. Господин Миша, не искам да става недоразумение помежду ни по отношение на светския характер. Разбира се, че вярвам, че трябва да бъдат разделени държавата и църквата. В миналото е имало толкова много проблеми, които са съдържали именно на смесването на духовната и светската власт. Не искам никога да се връщаме в тези години. Единственото, което исках да кажа е, че принципа на, светск... на светското не е достатъчен отговор на проблемите с интеграцията на новите малцинства. Не може да кажем, че интеграцията ще е успешна, ако налагаме светския характер на всички. Този отговор не стига нито отговора с мултикултурното общество. В противен случай нямаше да сме изправени пред проблемите в редица европейски общества. Трябва да потърсим някакъв нов етап в приобщаващата толерантност. Толерантност, която е, изключва безразличието, която включва уважение на всички общности, на всички мълцинства, на правовата държава, на нейните правила и спазването на основните човешки права. Не може да се извиняваме с религията, за да оправдаем незачитането на човешките права на всички граждани. В това отношение не искам да има никакви неясноти помежду ни. Вече отговорих на въпроса за доклада страна по страна. страна. Ще добавя нещо, искам, ще бъда пределно ясен. Имаме политически проблем. В съвета държавите членки не могат да се споразумеят по процедурите за оценяване на човешките права. Да се добави допълнителен механизъм, това ще допренесе ли за решаването на този е, изцяло политически проблем между държавите членки? Вече имаме толкова доклади. Комисията прави доклади, е, е, съвета на Европа прави доклади, ООН правят доклади. Докладите не са помогнали да се решат проблемите с човешките права в държавите членки. Така че възможно е да се обединят съществуващите доклади, но а, липсата на политическа воля няма да бъде решена с до, създаването на допълнителен механизъм за оценка на държавите членки. Whenever I hear your name, you know, I, I... Госпожо Спинели, когато и да чуя името ви, ам, трябва да кажа, че един от най-добрите професори, които съм имал аз, е Артиеро Спинели, който вече не е сред живите, но името му стои в... но има сграда, която е на негово име. Разбира се, има ясна връзка между основните права и економическата криза. Економическата криза намалява възможностите на хората да водят пълноценен живот, да имат пълен достъп до образование, до здравеопазване и така нататък и нататък. Има връзка, разбира се, мъже две неща, но има и друга връзка. Когато хората губят работата си по време на економическа криза, винаги са склонни да винят някого. Да речеме, винаги някой от някое малцинство им е виновен. Било то еврейн, било то чужденец или някой друг. В европейската политика има екстремистски настроени хора, които се възползват от тази ситуация. Те а, раздухват проблема, който е част от една общност, така че той да обхване още по-голям кръг от хора. Нека да съм ясен. Ще кажа, каквато економическа програма да има, каквито и решения на тройката да има, Основните права никога не могат да бъдат пренебрегвани. Това е нещо, което не трябва да се изпуска от поглед. Отговорих ви е, за докладването страна по страна. На следващо място. Смятам, че пазарите и свободното движение, те са инструменти, те не са самоцел. Те са инструменти, с които да се създаде едно мирно и проспериращо общество. Това е била и целта на основателите на Европейския съюз. Пазарът не е цел сама по себе си. Пазарът е инструмент. Това ще го повторим възможно по-често. И на следващо място стратегията за лъгъбата. Искам да видя конкретни мерки, искам да видя конкретен напредък. Не харесвам ам, стратегията, която да изпратно съдържание, без да е подкрепена с конкретни мерки. Да говорим а, само за неща, без да има конкретни резултати, няма смисъл. А, кажете какви са конкретните резултати, кажете какви са конкретните мерки и аз ще ви кажа как можем да защитим правата на представителите на ЛГБТ. Председателят. Искам да кажа на колегите, че не всеки, който искаше да зададе въпрос, имаше възможност. Докладчиците в Сянка имаха възможност да ви, отговор... да ви зададат въпросите ви. А, миналия път а, вие ми казахте, че дискусията е била а, доста сериозна. трябва да видим как да, да бъдат изготвени тези доклади за основните права, какво да се предвижда в тях, каква да е тяхната цел. Ние трябва също в парламента да работим по този въпрос. Това е наша отговорност. Искам да ви благодаря за това, че посочихте, че вие също поемате вашата отговорност, свързана с хардата и така нататък. Ще поддържаме тесен контакт с вас ще се срещаме по-често, за да видим какво се случва. Ще предвиждаме кратки срещи, на които да обсъждаме конкретни въпроси. Добре е по тези въпроси да поддържаме връзка и се надявам да ви видим скоро отново. Благодаря ви, че бяха тук сред нас и отговорихте на въпросите ни. Сега, колеги, преминаваме към следващата част от нашето заседание. Има колеги, които искат да вземат думата, но първо ще дам думата на следващия оратор. Това е представителят на съвета председател на работната група на съвета Кристина Лице, която се занимава с основните права, граждански права и свободно движение на хора. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, аз съм поласкана да бъда част от това изслушване, на което се обсъждат основните права в Европейския съюз. Нека първо да се представя. Както председателя вече каза, по време на латвийското председателство аз председателствам работната група, която се занимава с основните права, гражданските права и свободното движение на хора. ФРЕМП е съкрещението на тази работна група. Аз отговарям за един въпрос, който вече беше споменат от господин Цимерманс, а именно присъединяването на ЕС към Хартата за човешките права. Аз представлявам латвийското правителство в редица организации и в друго си качество също работя в тясна връзка с Европейския съд по човешките права. Има много елементи, които са свързани с присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за правата на човека. Това е първото председателство на Латвия. И а, то е свързано а, с редица предизвикателства. Не е на последно място такива, които са свързани с геополитиката и економиката. Ние работим за това Европа да да отбележи напредък в областта на цифровизацията. Латвийското председателство и нашата група в частност ще се занимае с основните права. Имаме приоритети, свързани с човешките права в три основни области. Свободата на изразяване, както онлайн, така и офлайн, равенство между половете и участие на гражданското общество. Този въпрос беше споменати от предишните оратори. Искам да добавя, че тези три области са много важни за Латвия, не само в рамките на председателството, но за период 2015-2016 година. Ние ще работим в рамките на ОНЕ по този въпрос. Основните права и ценностите, свързани с тях, трябва да се спазват навсякъде по света. Това е включено и в дневния ни ред за 2015 година. Има коалиции за свободата онлайн, от 2012 година и от 2013 година има а, инициатива Партньорство за равнопоставено бъдеще. Необходимо е да се а, провежда разумен диалог по много поводи е казано, че диалогът е основополага за демокрацията. Свободата на изразяване допринася за увеличаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие. Интернет пространството обаче не е, е изцяло свободно. Е, ние подкрепяме участието на гражданското общество в а, а, публичните дейности и работим съвместно с международни организации. Има много важни събития, които са състояли по време на латвийско председателство. Ще спомена някои от тях. Ще спомена и тези събития, които ще се случат през следващите месеци. В началото искам да кажа, че в рамките на Европейската година на развитието. На 2 март имаше международна конференция на високо ниво, свързана с точевото развитие и ам, овластяването на жените. Ам, тази тема ще бъде заложена и в работната програма за периода след 2015 година. В допълнение, на 9 март в Нью Йорк Латвия организира дискусия, свързана с на инженерството, науката и участието на жените и младите момичета в тях на 10 март също в Нью Йорк съвместно с Европейската делегация към ООН беше обсъдена темата за економическата независимост на жените и беше обсъден економическия напредък и опита на Европейския съюз. В Женева беше проведена конференция на ОНЕ 28-та сесия беше това подред. Бяха обсъдени регионалните механизми, които могат да допринесат за насърчаване спазването на правата на жените. Има и друго събитие, на което беше обсъдена темата за вероисповеданията. Сега няколко думи за предстоящите събития. Ще започна с Световния ден, който е посветен на свободата на медиите през 2015 година. На 3 на 4 май в Рига ще се състои това събитие. Ще се говори за свободата на изразяването в печатните и цифровите медии. Ще се говори за разследващата журналистика. Ще се говори и за иновативните медии. Цифровия дневен ред е един от приоритетите на нашето председателство и за това ние ще организираме събитие на 16 и 17 юни, на което ще се обсъди темата. Ще се опитаме да ам, съберем всички заинтересовани страни експерти, за да изготвим предложение. Освен това, друг наш приоритет е ам, насърчаване участието на гражданското общество в ам, обществените дейности. Ще бъдат проведени дискусии, свързани с ам, бъдещата форма на източното партньорство и ще се вземе ролята на гражданското общество в този процес. Дами и господа, сега искам да се спра на последните развития, свързани с присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за правата на човека. На 18 декември миналата година Съда на ЕС постанови своето решение, свързано с съвместимостта на договорите с конвенцията. Споразумението беше обявено за несъвместимо по много причини. Председателството организира дискусии между редица посланици в края на януари. По време на първите дискусии беше посочено, че Европейския съюз е изцяло ангажиран към присъединяването си към конвенцията съгласно член 6 от договорите. В качеството си на председателство ние сме изцяло ангажирани с това процесът да бъде приведен напред. Много ам, аспекти бяха включени в съдебното решение и беше казано от страна на Европейския съюз, че е необходимо да има период в който да се обсъдят и осмислят различни въпроси. Този период на осмисляне ще ни даде възможност да внесем изменения в споразумението, свързано с присъединяването към конвенцията. Миналата година, на 25 март, имаше и друга размяна на мнения между посланиците. Посланиците и комисията постигнаха съгласие, че трябва да се премине към а, конкретни технически стъпки в работната група. През април ще започне работата там. Дискусиите ще изискват много усилия и време, но, а, както преди малко каза, в качеството си на председателство ние сме ангажирани да работим отдадено в тази насока. И на следващо място механизма за свързан с върховенството на закона. Както беше казано, миналата година съвета прие заключения. Това стана на 16 декември, като беше казано, че трябва да се гарантира върховенството на закона. закона. Беше казано освен това, че трябва да има последващи действия и каква да е тяхната форма. Съвсем накратко ви очертах каквито са, кои са събитията, които се случили по време на латвийското председателство и ще се случат. Знаете вече какви са нашите приоритети и как искаме да ги постигнем. Още веднъж ви благодаря за вашата покана и за вашето внимание. Благодаря. Сега моля другите ни оратори да заповядат тук. и така, докато ораторите вземат местата си, ще представя първият оратор, госпожа Джулиан Кокот, генерален адвокат е Европейският съд. Съдът на, Европ... на Европейският съюз. Тя ще говори за различните съдебни практики, които се представят пред съда и а, присъединяването към Конвенцията за човешки права. Заповядайте, имате думата. Не повече от 10 минути. Благодаря. За мен е чест да говоря тук пред вас като член на съда няма да се спирам на конкретни казуси, на конкретни случаи. А, просто ще се спра на някои тенденции, които са от особен интерес за бъдещето на Европейския съюз. Всички знаете а, становището на нашия съд към, за относно присъединяването а, към а, Конвенцията за човешките права. И най-вероятно ще а, мине време преди Европейския съюз да се присъедини към конвенцията, тъй като ние а, направихме някои забележки. И аз ще се опитам да ви а, опиша как ние в съда в Люксембург а, обсъждаме а, съдебната практика и работим заедно с юриспруденцията на другите държави, както и на съда в Страсбург. А, и най-вероятно ще ви се очертае разликата в режимите на Европейския съюз и на съвета на Европа и а, разликите също в а, действията на двата съда. Съдът за човешките права се ползва от невероятен престиж, но пък съда в Люксембург се занимава с нашата юриспруденция, а пък съда в Страсбург а, а, си има други, е, друга юриспруденция. Нашият съд започна работа през 96-та година и продължава и днес. И а, ние издадохме две решения за правата на бежанците. Също съдът никога не е изразявал никакви резерви за практиката, съдебната практика на Страсбургският съд. Но все пак подчертаваме, че може да има конфликт между двата съда, но това не означава, че ние ще отхвърлим решение на Страсбург, но а, съда в Страсбург просто трябва да включим повече решенията на Страсбург в нашата е, юриспруденция. Имахме един случай от 89-та година, където стана ясно, че а, ние а, е, е, взехме едно решение, пък Страсбург после отсъди различно. И през 2002 година а, ние променихме нашето решение за правото на а, личен, на защита на личната информация в случаите на бизнес. А, също съдът в Страсбург отсъди за правата на гласуване в Европейския парламент и също за а, а, за бежанците и И а, много често става така, че различни решения на съда в Страсбург а, после биват прияти в юриспруденцията и в практиката на нашия съд. От една страна имаме Европейската харта на правата, на основните права, който, която ни обвързва с Конвенцията на ООН за основните права, поне така го тълкуваме, тълкуват в Страсбург. А пък от друга страна съдът в Страсбург вече е независим от, от това присъединяване. Нека да се опитам да обясня. Според член 15.2 по обхвата на хартата, тя трябва да се приложи за същите права, които са залегнали в конвенцията. Но обясненията на хартата се разминават с тези на съда в Страсбург. Член 53, параграф 3 обяснява и разрешава разширено прилагане на Европейския закон. И ясно е, че това, което се отпуска като защита по хартата, не може да бъде намалено а, поне така го тълкува съда в Страсбург. И в повечето случаи, например случаят Аптида по член 52, казваме, че съдът трябва да вземе предвид тълкуването на разпоредбите на хартата. Също може да се спори, че взимане предвид на юриспруденцията не е гаранция при дадените случаи. И от тази перспектива, от тази гледна точка, дебатът за а, присъединяването към конвенцията а, става много по-голям. И а, като последица ще има директен контрол на съда в Люксембург върху Страсбургския. При все това, съда в Страсбург вече има голям потенциал, за контрол възоснова на така наречената юриспруденция Босфорус. И там се казва, че Страсбург може да контролира подобни присъединявания, свързани с конвенции на международни организации. Тези международни конвенции не са подчинени директно на юриспруденцията на Страсбургския съд, защото те не са а, извън конвенцията. От друга страна, Страсбургския съд каза, че а, трябва да се спазва тази конвенция, дори когато, когато и имаме такива мерки, свързани с международни организации. Съда, ако съдът в Страсбург просто контролираше тези мерки и обичайните стандарти за конвенция не се променят, по този начин той ще контролира а, международните организации, които прилагат а, подобни мерки. Така че можем да имаме конфликт между а, различните международни организации, например, ООН е да иска да, размрази, да замрази а, капиталите на дадено, органи... на дадено лице, защото е осъдено за тероризъм или е подозрирано. От друга страна пък съда в Страсбург може да каже, че това не може да се случи заради а, защита на личните права. Така че трябва да имаме един нюансиран подход. И а, случаят, казусът Босфорус казва, че а, защит, защитата на правата по Страсбург а, може да бъде оправдан само ако а, въпросното лице спазва а, само по себе си също за, а, правата на другите, такива каквито са по конвенцията. И всяка презумпция може да бъде обсъждана при всеки специфичен случай. Страсбург по принцип прие, че общото ниво на защита е достатъчно, но все пак може да има други случаи, в които съдът може да, да промени решението си и да счете, че защита е недостатъчна. Взаимното признаване също е от ключово значение в общностното право, което позволява, че че се спазва презумцията, че всички държави членки и другите държави също спазват основните права. Но по този начин може да се отклони юриспруденцията на Страсбург а, и на Европейския съд и признаването, особено в специфични случаи, например привличане на деца и други, или пък с принципите като liber and as idem, невесен идем, или пък а, а, други подобни, а, трябва да бъдат взети предвид но нито един съд не бива да а, избягва и, и да позволява отклоняване на юрисдикцията. Така или иначе, трябва да се взимат предвид а, юриспруденците и на двата съда. Страсбург е а, един вид доставчика на насоки за работа на нашия съд и евентуално вече после може да има някакво а, недоразумение по, и между двата съда по човешките права. Благодаря. Thank you very much. And I think, colleagues, this connection between um, us and the Council of Europe. Благодаря ви. Um... Работата на съвета на Европа е много важна. Вашата гледна точка също е полезна. Благодаря ви още веднъж. Тази област, в която ние работим, трябва да стане достъпна за, за, за по-широк кръг от хора. трябва да се дават повече подробности. В тази връзка вашият принос е показателен. Много срещи провеждаме със съвета на Европа на различни нива и така ще продължаваме. Благодаря ви за вашето участие. Благодаря ви и за това, че останахте тук по време на тази първа сесия. Сега ам, думата ще вземе комисарият по правата на човека към съвета на Европа. Както вече казах, съвета на Европа е много важна институция и тяхната дейност е от съществено значение. Така, господин комисарио, имате думата за около 10 минути или до 10 минути. Ще се опитам да разбия всички рекорди. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, радвам се, радвам се, че съм отново тук сред вас, тези, които бяха тук предния път. Ще ме извинят, ако се повтарям. 47-те членове на съвета на Европа са представлявани от мен. В допълнение към европейското законодателство всички държави членки са задължени да спазват и Конвенцията за правата на човека, както и други инструменти. Утре или в други ден ще се навършат точно половината от шесте години на моя мандат. А, искам да кажа, че а, ако искате повече подробности за анализите на всяка една страна, трябва да погледнете на моята интернет страница. Там има всичко. Сега тук накратко искам да кажа въпросите, с, с които се занимаваме миграция, експулсиране, ам, на задържане на мигранти и търсещи обежище, отношението на граничните власти към тях, какви са основанията за задържане, също ги изясняваме, понякога те са произволни. Разглеждаме и случаи за липса на сътрудничество и опит за интеграция. Занимаваме се с правата на ромите. Установяваме, че има системна дискриминация, свързана с здравеопазването, образованието, жилищното настаняване има много случаи на престъпност от омраза, сегрегация сред а, на ромското малцинство. Друг въпрос е свързан с правата на хората с увреждания, особено хората с психични разстройства. В много държави членки ам, липсва законодателен капацитет и правата се нарушават безразборно. Много от правата на тези хора с увреждани, психични разстройства са силно ограничени, те са подложени на е, свръхмедикация и някои от децата нямат достъп до образование. Относно процедурите за миграция и даване на убежище, много от страните третират децата като възрастни. С нетърпение очакваме издаването на доклада, който вие споменахте. Трябва да кажа, че за децата, възрастните хора и жените се увеличава нивото на бедност, увеличават се случаите на насилие. Освен това, се ограничава и помощта, която се предоставя на хората с увреждания. Освен това, намалява толерантността и са съкратени също помощите и за представителите на ромските и други общности. Член 2 посочва, че всеки има право на нормален и достоен живот. Следващия член казва, че трябва да се а, предотвратява насилието и измъчването. Има редица съдебни решения на съда а, и ще видите, че а, този член 2 и 3, които току-що споменах, много често се нарушават. В България има много е, има докладвани случаи за неспазване на правата на, на представители на е, малцинствата. България не е единствената страна, е, в която не се спазват правата не само на младсинствата, но и на задържаните и затворниците. Е, не само в България, но в Италия, в Унгария. Затворите са ам, претрупани, препълнени. В, някой, в Италия вече има подобряване на ситуацията. Се надяваме, че такова подобряване ще бъде отчетено и в България и Унгария. Не трябва да има безразборно задържане на хора и то на територията на Европейския съюз. Да не говорим, че по някои от тези случаи съда вече се е произнесъл. Сътрудничим си с Съединените щати Полша, Румъния и Литва са някои от страните, които са сътрудничили с ЦРУ и са участвали в някои международни задържания, които са свързани с противодействие на тероризма. Не трябва обаче да, им, да правим компромис с нашите ценности След случилото се в редакция на Чарли Ебдо, виждаме, че много от страните се опитват да намалят защита на човешките права, като ам, предлог използват ам, борбата срещу тероризма, като се намалява личната неприкосновеност и а, се засилват разпоредбите, свързани с езика на омразата вече съм правил публично изявление, свързано с тези мерки в Дания, Франция и Белгия. Тази тема ще бъде често засягана по време на можете изказвания. Искам да кажа в тази връзка, че трябва да има надзор върху ам, разследващите органи и органите, отговарящи за сигурността демо, демократичния контрол, но като, като че ли някак си не действа много добре в Европейския съюз. Виждате, че ам, първия пример е господин Сноудаун, който подаде информация за масовото наблюдение и втория пример е за участие на ам, европейски държави членки в ам, тайните задържания на ЦРУ. Е, често, е, извинявайте, скоро ще помислим за изготвянето на насоки, свързани с е, споменатите от мен теми. Голяма част от интернет пространството е в частни ръце и а, използването му не отговаря на разпоредбите, свързани с зачитането на човешките права. Някои от задълженията се заобикалят, като е, частни компании предоставят извършната част от услугите си на външни изпълнители. Има държавни и частни предприятия, които много често работят съвместно. Е, правомощията на Европейския съюз в областта на човешките права са много ограничени. Те се свежат до рамес между половете, антидискриминация, по, обществената сигурност, правата на хората с увреждания. Има и някои аспекти, свързани с миграцията и а, даването на обежище. Искам, ще ми се правомощите да се силят, ще ми се да има по-строги правила, свързани с противодействие на дискриминацията – трябва, има ли независим орган, който се занимава с противодействие на дискриминацията? А, има директиви, които съществуват, но не се прилагат на практика. Трябва да има а, уеднаквяване на правилата и тяхното прилагане да е хармонизирано. Структурните фондове трябва да бъдат използвани по такъв начин, че да се предостави помощ и на хора с психични разстройства и интелектуални затруднения. Има и агенция, която се занимава с основните права. Ние приветстваме нейните действия. Господин Цимерманс Цимер, Цимерман много често спомена съвета на Европа и това породи задоволство у нас. Ето, сега времето ми изтече и спирам. Благодаря ви. Okay. Um, thank you very much. Благодаря. Засегнахте нещо, което е в момента компетенция. Да, Питер Милър каза, че да, господин Тимерманс, какво ще направите за а, директивата която, за равенството? Тоест имаме някакви регулаторни задачи, но въпросът е, че за Европейския съюз да оказва натиск върху съвета на Европа, това също е част от човешките права, защото историята на човешките права е една огромна история на ценности, защото ние представляваме държавите членки. И тук вече влизаме в една голяма културна и политическа история. И именно за това става все по-трудно да засегнем темата. Историята става толкова комплексна, ние сме толкова различни от съвета на Европа това, което се случва в Европейския съюз е много сложно. Например, иммиграцията. Толкова различни са нещата при нас от съвета на Европа и това, което тук се случва между нас, съвета, комисията, не е свързано само с стрихни компетенции и законодателство. А когато говорите за масовото наблюдение, ми нашите компетенции са много ограничени. Ние в Европейския съюз нямаме контрол и компетенции за службите за разузнаване. Имаме някакви директиви, регулации, но политическото влияние е друго нещо. Защото като изключим Европол, ние имаме политическа роля. Ето тук се осложняват нещата. Ето тук основните права се превръщат в политическа тема. И е, при, при вас тези въпроси се третират по друг начин. И ето за това ние трябва да надградим в една добра връзка с вас. Е, и тук, както вече ще чуем и от Amnesty International, е, ще видим ролята на НПО-тата. И сега и Верна Макголан – от е, Европейският офис на Amnesty International ще вземе думата. Amnesty International не е просто една от многото НПО-та. Е, вие сте една голяма организация, която прави доклади по държавите, така че давам ви думата на вас да обясните вашата перспектива по е, тази тема и методологията. Заповядайте. Благодаря за представянето, Клод. Дами и господа, дами и господа членове на този е, панел, нека да се представи Верна Маголан, директор на програми, за по програмите и а, дейностите на Amnesty International Европа. Ще се спра на три основни точки, а, тъй като времето ми е ограничено. Комисарят каза, че ще говорим кратичко. Няма нищо ново в приоритетите ни. Приоритетите ни на Amnesty International са свързани с вашите. Първата точка, по която искам да говоря, е казаното от Клод в поведението, а именно а, Европейския съюз и неговата легитимност като действащо лице по човешките права, което работи на практика, на терена в държавите членки. И също а, се сблъсква с хуманитарната криза в Средиземно море. Дами и господа, от много години насам, предполагам, че и много от други тук са чували темата, Amnesty International говори е, за закон, законността на гражданските права и на връзката им с външните и вътрешните отношения в Европейския съюз. Ние участваме в стратегическия план, изработен от Европейския съюз 2010 и опитваме да попълним празнотиите в същата тази политика. Нека да погледнем член 2, 3 от договора напомнят ни, че Европейският съюз се, е създаден за да насърчава човешките права и да ги защитава тези ценности. И също Клод каза нещо с осложненията, за сложностите. Да, всички държави членки са членове на съвета на Европа. Повечето са подписали конвенциите на ОНЕ за човешките права. Ако погледнете от тази гледна точка, вие можете да видите мястото на човешките права. Всички хора са една единица, която не може да се дели от правата си. И съответно ние трябва да помислим как да действаме проактивно всеки един регион, за да направим човешките права достъпни за всички. Това е част от рамката на Европейския съюз за подсилване на правата и за равенството на върховенството на закона. По член 7 а, нека да ви напомня, че а, самата рамка би била ненужна. Защото вече има механизми, които са стартирани и се провеждат доклади, например за ситуация на човешките права в Унгария или както беше а, казал и тук заместник председателя, а, за, и, за а, едно измъчване в затворите. Трябва да има общо споразумение и аз приветствам казаното от заместник председателя Тимерманс за случващо се в съвета или по-скоро не случващото се, защото нищо не се случва и трябва да направим нещо, за да стартираме дебата. Съвета трябва да покани Amnesty International, разбира се, ние ще бъдем доволни, но това мисля, че ще бъде правилното място да стартираме с този подход. Този подход трябва да се, е, да се базира на една обща стратегическа визия в Европейския съюз, която да отговаря на компетенциите на Европейския съюз. В повечето случаи подходът е доста адхок относно, относно свободите, като че ли всичко приемаме за даденост имаме нужда от стратегическа визия и аз приветствам заместник председателя Тимерманс за казаното и за това, че политическото лидерство трябва да се базира на правилния диалог, на правилния език. И трябва да имаме по-добра институционна рамка, и по-добро съгласуваност, за да можем да осигурим на практика това законодателство. Трябва да затворим празнотите на настоящата ни система. Също трябва да имаме системно наблюдение на спазването на човешките права в Европейския закон, защото Европейският съюз също е подписала тази конвенция за човешките права. Радвам се, че и колегите го споменаха. Също всички партии от всеки политически, целият политически спектър в Европа също трябва да се занимаят с тази тематика. Те трябва да примахнат а, бюрокрацията. След падането на Берлинската стена, се подсилиха механизмите за спазването на човешките права. Но ако това остане на теория, нищо друго няма да постигнем. И Политическите лидери трябва да защитават проактивно тези права и ценностите. И тук се връщам на общата ни борба срещу дискриминацията в Европа. Вече бяха споменати основните области. Европейският съюз без съмнение е един от основните лидери към тази промяна. Но сега, когато сме изправени пред още повече предизвикателства, трябва да повдигнем отново дебата. Например, социалното изключване на ромите е част от тази е, нова стратегия. Нека да не ги забравяме. Те са част от нашето общество. Това е въпрос, свързан с неравенството. Приветстваме е, казаното от господин Тимерманс за случилото се във Франция, е, но трябва да видим повече. Трябва да видим прилагане на стандартите на практика. Уважаеми депутати, в факта, че във вашите 28 държави а, някои деца нямат достъп до образование просто защото са роми. Това вече е достатъчна причина за действие. Имахме а, е, случаите с. Е, а, където имахме решение на Европейския съд за човешките права. Имахме също случая Чешката република срещу Европейската комисия, но усилията не могат да спрат, докато всички деца в региона нямат равен достъп до образование и всички хора да получат достъп до едни нормални жилища и работа. Виждаме все повече насилие, дължащо се на омраза срещу роми, срещу представители на ЛГБТ и мисиомани. Какво можем да направим? Amnesty International иска да се презгледа рамката, свързана с ксенофобията, да се включи също а, и а, сексуалната ориентация в тази рамка и да се вземе предвид нарушенията. Виждам времето напредва и стигам до а, последната ми точка. Нищо не подкопава доверието във вас – а, относно човешките права, като това, което се случва в Средиземноморието. За първи път толкова много хора от Втората световна война насам а, поемат а, рисковия път на морето. И виждате какво става в Сирия от, вече повече от година. И хората бягат ако се погледне докладите ситуацията в Средиземноморието, аз искам Европейския съюз да заеме силна позиция по въпроса и призовавам господин Тимерманс. Ако той беше в подобна ситуация като беженците от Сирия и той щеше да, се, да рискува да се качи на една лодка с семейството си и с децата си, Е, виждате какво става с Маре Ностром и мисията на Италия. Над а, 170 хиляди живота. Но ето лятото идва и ще се увеличи а, броя на беженците, които ще се опитат да прекусят Средиземноморието. Нямаме никаква организация за това. А, ние трябва да го направим, за да защитим ценностите на Европейският съюз. Но ако Европа обръща гръб на хуманитарната трагедия на собствените си врати, никой няма да ни приеме сериозно. Благодаря. Thank you very much, Аверна. Благодаря ти, Иверна. Трябва да кажа отново, че заседанието се излъчва в интернет за всички неправителствени организации, които могат да ни гледат, ще кажа, че високите стандарти, свързани с зачитането на основните права, са отразени в доклада. Има много неправителствени организации, които действат на много високо ниво и те са част от всичко това, което правим ние. Искам високо да оценя това, което е направено от много международни организации и неправителствени организации. Сега преминаваме директно към а, от нашите членове и към колегите. Благодаря ви, че проявихте търпение и изчакахте преминаването към тази част от изслушването. Фернандо Агилар, имаш думата. Thank you, chair. I... Благодаря, господин председателю. Мога само да приветствам провеждането на, на това изслушване, свързано с основните права в Европейския съюз. Поделям мнението на господин Тимерманс, че Европейския съюз а, не почива на а, единия пазар или на економически растеж, а почива на всички тези ценности, заложени в основните права. Не трябва да изпускаме от поглед а, факта, че се влушава положението с основните права през последните години. И всичко се потулва от а, а, управлението на разрасналата се криза. Искам да исках да отправя някои конкретни въпроси към господин Тимерманс, но той си тръгна, но имам въпроси към докладчика и към ам, ораторите, които се изказаха току-що. Госпожо а, е, Линк, вие сте представител на съвета. И във вашето изказване е, споменахте темата за свободата на изразяване в е, мрежата. Свободата на изразяване дава възможност и ам, за разпространяване на езика на омразата. Тези дни бяхме свидетели на една самоубийствена катастрофа, която е доведе до загубата на а, живота на 150 души, като голяма част от тях бяха испанци. По повод на този нещастен случай потече от всички страни ем, езика на омразата в интернет. Всички ем, интернет доставчици трябва да участват в предотвратяване разпространението на езика на омразата. възможността за анонимно изразяване на мнението в интернет дава възможност за разпространяване на езика на омразата. Имам и въпрос към гос... госпожа Кокот, е, която представлява Съда на Европейския съюз. Има ли прецедент или решение, постановено от е, съда, което да противоречи на решение на комисията. Говорим за адекватността и мандата за присъединяване към Европейската конвенция за правата на човека. Най-накрая трябва да се изпълни тази разпоредба, заложена в член 6 на договора, от договора, в който се казва, че Европейския съюз трябва да стане пълноправен, член на ЕКПЧ. Относно това, което каза господин, господин Екс за мигрантите и търсещите обежище. Необходимо е да е, новото законодателство да бъде прието и приведено на практика. Това ще стане скоро и в Испания. Защото понякога се е, получава така, че с обратна дата едва ли не се затвърждават е, нарушенията, които са извършени, нарушенията, които вие споменахте. Е, социалистическата партия, на която аз съм член, ще подаде иск в съда по сериозен въпрос, който обсъдихме и тук. А, тъй като сме притиснати от времето, ораторите ще отговорят на представителят на Съда на Европейския съюз. Ще ви изпратя отговорите в писмен вид. Няма да губя време повече и ще дам думата на господин Войт. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Благодаря, господин председателю. Господин Тимерманс каза, каза, че демокрацията, основните права и върховенството на закона са неразивно свързани. Мога да а, попитам обаче защо а, в докладите не са отразени тези е, три елемента. Вчера имаше още един смъртен случай. 20 годишна жена, е, която е изгоряла в автомобила си. По този случай работят и тайните служби. Междувременно случаят като този, случай като този излиза извън рамките на една страна и ам, приема международно измер, измерение. Сега искам да кажа нещо за положението в затворите. Срещал съм се с представители на съответните партии и а, ми беше казано, че положението в затворите е много лошо. Има дори и представители на политически партии, които 18 месеца са в затвора, без да им се обясни защо са задържани. Това е въпросът ми, който отправям към ораторите. Барбара Спинели има думата. Грация, президенте. Благодаря много, господин председател. Съжалявам, че генералният адвокат ни напусна, защото въпросът ми беше предназначен за нея. Но, може би, комисаря по човешки права от Съвета на Европа ще отгоре. Задайте си въпроса, Барбара, каза председателя. Въпросът ми е следния. Съдът в Люксембург повдига два въпроса, които отпраща към Европейския съд за правата на човека. И разочарована съм, че Европейския съд в Люксембург, Съда на Европейския съюз, смята, че съветът на Европа няма достатъчна легитимност, за да се намесва или да взима отношение към външната политика на Европейския съюз. Съда на Европейския съюз също няма подобна компетентност тогава, в тези случаи? Кой ще съди, когато става въпрос за външна политика? С всички е, решения по спазването на основните човешки права в различните държави, е, има риск от възникване на конфликт на интереси между различните държави членки. Трудно е да се съдят взаимно. Въобще има голямо двусмисли и това може да има обратен ефект е, върху е, становището на Съда на Европейския съюз и участието ни в Съда по правата на човек. Вижте, заседанието се вебстримва, така че много хора гледат и ще е добре това да бъде отбелязано. Следващият оратор Катрина Ничнич. Си, грация, грация, президент. Благодаря. Мога да кажа много, но преди всичко искам да благодаря на всички гости, които се изказаха. Бих искала да засегна многобройни аспекти, но ще се огранича все пак до това, което за мен е най-важно. Нещо, което чух във всички изказвания, а именно защитането на правата на малолетните. Както каза господин Тимерманс, економическата криза допринесе за ограничаване на правата на големи категории и една от най-засегнатите са децата, подрастващите. Именно те трябва да ползват най-надежна защита в условията на толкова тежка економическа криза. Ромските деца нямат достъп до училище. Някои от тях не могат да бъдат лекувани, когато се разполеят, защото не са обхванати в здравната система. Много често малолетните емигранти се задържат неправомерно. В момента съм докладчик по малолетните, които се, към които се отнасят като към възрастни в съдебната система, насилието в интернет, педопорнографията. Все случаи на драстично нарушаване на човешките права, с, ко- с което трябва да се борим. Дискусията беше много интересна от правна гледна точка – и а, е, тук а, е, искам да се върна към присъединяването на Европейския съюз към Европейската към конвенция за правата на човека. А, е, трябва да се умисли възможността да се присъединим към Конвенцията за защита на а, децата и подрастващите. Мисля, че е много полезно за Европейския съюз да се присъедини. Да, благодаря ви за повдигане на този въпрос. Следващият госпожа Вержи. Oui, merci. Благодаря ви, господин председател. Аз също се радвам, че организирахме това изслушване. Искам да ви благодаря и на двамата. Знам какъв дял имате в неговото организиране, госпожа Ферара и вие, господин председател. Исках също да отбележа а, качеството на нашите гости, а, особено господин Вистиняк и госпожа Макговен, защото много добре а, сте подбрали е, начина по който да покажете къде се коренят противоречията в Европейския съюз. От една страна имаме високопарни декларации за принципите, за ценностите, а от друга страна фактите, практиката, конкретните действия и нещата се развиват все към по-лошо. Ако погледнем решенията на Европейския съд по правата на човека тогава ще видим колко държави от е, Европейския съюз и включително от Западна Европа вървят назад в тази област. Е, е, имаше проблеми с сътрудничеството с ЦРУ, и там не сме напреднали особено. Всички въпроси, свързани с интернет, с общото наблюдение, се е, инструментализацията на данните под претекст борба с е, е, тероризма. Аз съм французойка, следя много внимателно развитието на френското право в тази област и след атентатите от януари тази година с под мотива за апология на тероризма се взимат мерки срещу интернет, които не правят чест на Франция. Ще се опитам да бъда конкретна. Аз съм много чувствителна към темата за съчетаването на задълженията в рамките на съвета на Европа и Европейската конвенция. Вие се опитвате да осъществите напредък. Не смятам, че достатъчно си сътрудничим двете институции. Ние в тази комисия сме следим много внимателно работата по тези въпроси, но макар че често пленарното заседание одобрява нашите решения, но не винаги успяваме да задвижим нещата в целия Европейски съюз. Член 7 е много добър пример за това. Смятам, че трябва да се умеем да работим конкретно, да сътрудничим по една или две теми, за да видим как, използвайки е, компетентността на Европейския съюз в областта на борбата с дискриминацията можем да направим пробив заедно. Що се отнася до присъединяването към конвенцията, съвсем накратко, е КПЧ, аз съм притеснена от решението на Съда на Европейския съюз, защото то е абсолютно двусмислено и много юристи се питат дали ако приложим позицията на Съда на Европейския съюз, ще, има интерес за присъединяване към конвенцията. И това също може да доведе до връщане назад. Аз лично като правист се питам защо съдът може да постанови решение, което противоречи на член от договора. Предстои ни доста работа. Това е, е един въпрос, по който тук в тази комисия трябва да работим и да бъдем много бдителни. Трябва да видим какви са отделните позиции на съвета, на комисията, на съда и на парламента. И ако всички тези позиции са различни, това ще стресне много хората извън институции. Е. Благодаря. Разбирам ви, колеги, че искате да говорите по-дълго време, е, но нека да ви кажа, че е, връзката с съвета на Европа е, на този етап липсва политическо уточнение, така както каза господин Лопес Агила. Все още я градим. И се радвам, че вие искате да работите и да продължите този напредък. Със сигурност ще има много други заседания по тази тема, за да осигурим прозрачен процес. А сега господин Туаристи. Благодаря, господин председател. Аз смятам, че всъщност държавите членки е, съм, няма достатъчно смелост да навлязат в същината на дебата. Е, трябва, съгласен съм с господин Тимерман, че трябва да се възобнови диалога. Може би така ще решим проблемите в Европейския съюз чрез диалог. Но трябва да знаем кой е събеседника от среща. Испанската държава, например, не иска да води диалог. Напротив, подкопава всеки зачатък на диалог и, както и принципа не, не би си ни идем за двойно подвеждане за една и съща деяние. Това е, е едно залитане в политиката, което подронва испанската държава. Наистина се прилагат два аршина – когато се опитваме да решаваме проблемите по света, трябва да помислим първо, премерили сме пред собствената си врата, защото иначе ние нямаме никаква легитимност, никакво основание да искаме от другите това. Um, Благодаря, че бяхте кратък. Напомни ми секретарията, че много закъсняваме. Още веднъж ви казвам, нямаме време. Нямаме време. Така че а, искам да, ако можете, да започне възможно най-бързо вторият панел. Закъсняваме с толкова много, че поставих рекорд. Щупих рекорда. 30 секунди искам, господин председател. Много благодаря за вашата търпимост, господин председател. За 30 секунди ще се опитам да реагирам на последното изказване. Има колеги тук, които трябва да използват, да взимат думата демократично и легитимно, а не да използват а не да използва аз да говорят за мир, след като правят насилие. Да. Госпожо, вие сте винаги кратка. Добре, заповядайте. Е, так så mycket för all information ni har givit här i presidiet. Благодаря. Много важен е въпросът, по който говорим. Разбира се, всички сме против дискриминацията, поне надявам се, че, че е така. Но трябва да помислим за кого говорим. Живеем в едно много културно общество, мултикултурно. В Швеция аз работя много с интеграцията, по интеграцията и много пари отиват за интеграция, които пък в крайна сметка създадоха обратен ефект. А именно маргинални области, хора от различни общества, които живеят а, заедно и остават разделени. Ние всички а, трябва да вкараме всичките хора в едно общество, да ги интегрираме. Когато говорим за човешки права, да не забравяме трафика на хора. Тези хора, които пресичат Средиземноморието с лодки, всъщност са платили много пари на трафикантите трябва да преследваме тези трафиканти. Когато говорим за тези малолетни, които биват трафикирани в Швеция и другаде, а също и стават жертва на организираната престъпност, на контрабандната групировки. Има много хора, които идват от Румъния. Какво мислим за критериите от Копенхаген? И накрая, когато говорим за човешки права, това ми напомня за жените и децата, които са подложени на насилие. И а, генитално усъкътяване, най-вече при момичета, които понякога са и в Европейския съюз, въпреки че това е забранено. Um, Благодаря. Урика сега накратко. Благодаря. Ще бъда кратка. Мисля, че ще събера в 30 секунди. Към госпожа Личе от Латвийското председателство, господин Тимерманс говори за подхода на съвета, за е, върховенството на закона и че веднъж годината ще разглеждат ситуациите в различните държави членки. Тъй като Латвия държи председателството сега, има ли някакъв, някаква промяна от миналата година до сега? Благодаря, Орика, за краткото изказване. Сега госпожа Майер. Е, е, Благодаря ви. Europa. U sprak heel kort over uw zorgen over uitzettingen aan de buitengrenzen. Uh, искам да благодаря на представителите на Съвета на Европа. Определено е интересно да чуем какво се е случило а, и какво мисли Amnesty International по подобни трагедии. Тези операции в морето означават, че всъщност означава повече инциденти, защото всъщност трафикантите знаят, че а, има спасителни операции. А, така, председателят казва. Моля, не отговаряйте на всичките въпроси. Опитайте се да обобщите, да резюмирате максимално голям брой въпроси. Това е забележка към нашите оратори. И също сега ще помоля ам, нашите оратори да отговорят. Тези, които не са получили отговори, държат да получат, ще го получат в писмен вид. Писменият диалог също е форма на, а, на диалог. Моля, бъдете кратък. Първо, по забележката, която казахте, имате политически инструменти, добре, но има и, и законодателни инструменти, които не са използвани вече 15 години. Така че използвайте всички инструменти, с които разполагате. Относно границите и е, връщането от границите, видях докладите през следните 3 години Италия, Гърция, България и Испания. Испания, най-скорошен случай, опита се да, а, за, да вкара в законодателството и да легализира тези връщания на бежанци. Това нарушава конвенцията за бежанците. Ние ще продължим да работим с испанските власти. Относно Германия, аз ще посетя Германия през май и ще говоря по въпрос относно Гърция и затворите. за партията Златна Зора, да, има промяна относно а, присъединяването на Европейския съюз. Това не е моята тема, но не е моята компетенция, но конвенцията за хората с увреждания, например. Хайде, направете нещо практическо за тях и после можете да ратифицирате и се присъединявате към каквото друго искате, но това, което вече сте ратифицирали, направете го реалност. Благодаря. Следващия ни оратор от Amnesty International. Благодаря съвсем накратко. Искам да благодаря на докладчика а, и на всички останали докладчици в Сянка за вашата връзка с гражданско, гражданското общество и НПО-тата. Е, искам да се спра на два въпроса. Трафика на хора. Разбира се, всяко престъпление трябва да бъде е, третирано спрямо правната рамка и достъпа на жертвите до тази правна рамка. Европейският съюз и грани... управлението на границите и политиките свързани с миграцията всъщност заключиха тези граници. И това стана с сухопътните е, граници, а сега заключвате морските. И по този начин вие създавате пазар за този трафик на хора. И тук стигаме до втората забележка, а именно, че самите тези операции за спасяване на беженците ще увеличат инцидентите. Да, защото през февруари нямаше такива операции в открито море. Фронтекс им каза само, че има управление, операции по управление на границите. През януари, януари имаше 60% увеличение на иммигрантите. Това означава, че хората бягат. Не, че това зависи от операциите в открито море защото нито едно семейство няма да стои под бомбардировките. Едно, нито едно семейство също не би е, предприело такова страшно пътуване, ако не беше принудено. Благодаря. Again, thank you for, um, being... Благодаря. Моля ви, колеги, Посочете, ако искате отговор, ако приемате отговор в писмен вид. И сега давам думата на последния ни оратор. Съвсем накратко, последният въпрос за върховенство на закона. Да, текат консултациите, процесът е, че това не е единично събитие. И като председателство ние работим с държавите членки и а, бъдещите председателства също ще поддържат и ще изготвят обмена на становища по темата. Вторият въпрос, който беше поставен от господин Лопес Агилар, как да поставим границата между свободата на изказа и омразата в изказа да не позволим злоупотребата с ценностите. А защото а, омразата е точно злоупотреба с нашите ценности. А, не мисля, че един подход може да отговори на всички ситуации. Наистина трябва да помислим за този въпрос в Страсбург също. Там също има насоки, които казват как да намерим този баланс между свободата на изказа и ам, думите, носещи омраза. Всичко трябва да бъде пропорционално. И трябва наистина да помислим как да намерим този баланс. Благодаря. Нека да благодарим на нашите гости. Много интересен дебат. Благодаря ви за вашите изказвания. Сега наистина закъсняваме с времето, но мисля, че проведохме интересен дебат. Благодаря. Много закъсняваме. Наистина щупих си рекорда по закъснение. Никога не съм мислил, че това ще се случи, но се случва. Моля следващите гости да заповядат тук. Извинявайте за закъснението. Благодаря на нашите гости. Sorry. Sure. Um, Колеги, сега ще се извиня първо. Извинявайте още веднъж за закъснението, което натрупахме, но имахме много интересен принос от страна на нашите оратори. Е, и това закъснение, този разгорещен дебат отразява интереса към темата. Сега тъй като а, директора по човешките права на организацията Human Rights Watch Лоте Лайт трябва да напусне много скоро, ще я помоля е, да вземе тя първо думата и ако може да бъде кратка и е, по-малко от 10 минути, за да ни помогне. Ако не искате, разбира се, можете да говорите 10 минути, но все пак ще има и въпроси и времето ни изтича. Ще бъде много интересно, така че Лоте, заповядайте. и моля, заповядайте. Thank you very much, uh, Claude, and thank you also for inviting... Благодаря ти, Клод. Благодаря, че покани Human Rights Watch да участва в това изслушване. Ще съм кратка, ще сбия моето представяне. Това не е трудно, защото много неща вече бяха казани от тези включени в презентацията. Аз ще ви изпратя в писмен вид. Ще се фокусирам върху един от важните въпроси, който беше споменат по време на предишната ни сесия, но аз ще навляза в по-големи подробности. Тук става въпрос за разрасналата се криза в Средиземноморския регион, в Средиземно море. Много казаха днес, че Европейския съюз почива на споделени ценности, свързани с човешкото достоинство и справедливостта. Много обаче може би са забелязали, че редица от тези, които живеят в Европейския съюз, живеят в изолация, страдат и са подложени на дискриминация. Необходими са правни стандарти, но а, за съжаление човешките права се измерват в дела, а, а не с стандарти. Може да има законодателство, но липсва неговото изпълнение. Ще се спра на миграцията и кризата, свързана с търсенето на обежище. Европейския съюз е изправен пред големи предизвикателства, свързани с миграцията. Светът ни гледа. Европейския съюз не е в състояние да спазва изцяло правата на мигрантите и търсещите обежище. като тези хора са лишени от права в своята страна по происход или в транзитната страна, през която преминават. Има представители от Еритрея, Етиопия и други страни, които а, са в центъра на кризата, разраснала се в Средиземно море. Хиляди хора а, губят живота си а, по море да не говорим и за бруталните връщания обратно, на които те са подложени. Много често те са обект на злоупотреби. Има и неадекватни условия, свързани с, с тяхното приемане. Повече от 220 хиляди мигранти са стигнали до Европейския съюз през 2014 година. Това е 4 пъти повече от 2013 година. Средиземно, Средиземно море се оказва най-смъртноносния маршрут. През 2014 година над 3000 души са загубили живота си и до 2015 година ам, или по-скоро сега в началото на 2015 година са загубили живота си над 400 души. Броят на незаконните лодки, които се отправят към Европейския съюз, се е удвоил. Имало е много операции за тяхното спасяване и а, тези спасителни лодки се превръщат в магнит за бежанците. Мисията на Frontex е с ограничен ресурс, с ограничен обхват. Не може да се а, гарантират широкомащабни спасителни акции, които са така отчаиващо нужди. Мигрантите и търсещите обежище се опитват да стигнат Европейския съюз. А, по земя също, но понякога трябва дори да се справят с ограждения. Такъв е случая в България, на границата с България и Гърция. Испания също е укрепила своите е, граници. Има и промени в законодателство в тази насока. Е, последните промени са от миналата седмица, като се формализират незаконосъобразни практики, а именно хора, които вече са стигнали испанска територия, да бъдат връщани обратно. Много от стигналите до Европейския съюз са били подложени на насилие, ранени са ам, и имат нужда от помощ. Виждаме, че Европейския съюз а, се опитва да отстъпи от а, своите отговорности, свързани с предоставянето на обежище, Някои от идеите, които се обсъждат, представляват голямо безпокойство за нас в Human Rights Watch. Има много процеси в страни като Египет, Судан и Нигер. И не трябва да ви припомням, че поне от, е, в две от тези страни насилието е, е със застрасяващи размери. Има представители на тези страни, които са на се издирват от Международния съд за престъпления срещу човечеството и за военни престъпления. Има и програми за презаселване, които също пораждат безпокойство имаше и програми за презаселване на мигранти, които бяха под егидата на ООН. Действия страна на Австралия и Съединените щати също поражат безпокойство. Условията за приемане на търсещите обежище трябва да са съизмерими с тези в Европейския съюз. Трябва да се знае е, колко дълго хората трябва да чакат за отговор на техните молби е, за предоставяне на обежище Съществуват центрове, в които се приемат мигрантите. В тези центрове ам, редовно се прехвърлят и търсещите убежище, докато се разглеждат техните молби. Друго безпокойство, което имаме, то е свързано а, с а, аутсорсването на връщането на мигранти към страни като Египет и други. Но страни като Либия и Египет нямат възможност да се занимават с спасителни операции и операции, свързани с връщанията на мигрантите. Много често хората се връщат просто до пристанищата в Северна Африка. Има планове, които са за ограничаване на пристиганията, но те не са свързани с мрежите за безопасност. Може да се стигне до много а, порочни практики. Европейските държави членки трябва да заложат набор от политики, за да помогнат на хората да стигнат до Европейския съюз по безопасен а, и законен начин трябва да се предоставят повече визи с хуманитарна цел, да се подпомага събирането на семейството и да се разпределя равномерно товара между отделните държави членки. Целта на политиката на миграцията трябва да, трябва да е свързана с запазването на човешкия живот, да се помага на хора, които са а, обект на заплаха, чието права се нарушават и трябва да се осигури на тези хора възможност за провеждането на справедлив процес. Необходими са а, големи усилия, за да се спрат смъртните случаи в Средиземно море. Европейския съюз трябва да инвестира необходими, необходимите ресурси и усилия, за да подсили операции, спасителните операции в Средиземно море. Това е много важно, защото от тези операции зависят човешки животи. Благодаря ви. Мога ли да помоля Thank you very much. Мога ли да помоля Габриел Готенберг също да вземе думата? Ако всичко говорят по 10 минути, няма да има време за въпроси и отговори. Вие ще прецените ли ще говорите 10 минути. Ако се вмесите в 5 минути, ще има време и за въпроси и ще може вие да им отговорите. Зависи от вас. Така че всички а, изпитват затруднения с времето, когато говорим за такава важна тема, но спрете се на основните въпроси, като Лота, например, тя се спря на миграцията. Спрете се на основните въпроси, които според вас са важни кои са основните елементи, които трябва да бъдат подчертани е, във връзка с е, основните права. Благодаря. Явно ще трябва да съм а, кратък, защото комисарят по човешките права беше също бърз. първо искам да благодаря на председателя за поканата да присъствам тук. това е ключово събитие за графика, календар за човешките права във всяка година. И госпожа Ферара добавя нов елемент, като се консултира директно с гражданското общество. Тя каза, че изгражда платформа за консултации, където има над 400 НПО-та, които вече са се свързали. Това е хубава традиция, която бихме могли да продължим. И това ще бъде добре да се направи и с другите институции. Така че, когато Клод Мораес каза, че това е традиция и ние надграждаме, разбира се, радвам се да можем да, и аз да предупринеса по тази тема. Също, радвам се, че този годишен доклад подхранва елементите в годишната ни политика. Това е годишен доклад, където се говори от правата на децата до защита на личните данни и достъп до правосъдието. Наш ще спра на проблемите на мълцинствата. Мълцинствата са много неясна дефиниция. Те са различни в различните държави. Например, националните младсенства, традиционните национални младсенства, но миналата година имаше а, нещо ново, защото 28 държави членки, 14 трябваше да издадат националните си доклади за националните малцинства при съвета на Европа и видяхме какви ще са, и ще видим какви ще са становищата по тези доклади и смятам, че след три седмици, мисля, че след три седмици тук в този парламент ще има пак семинар за мълцинствата тук. Няма да влизам в подробности. на три неща искам да се спра. Ситуацията с ромите. Второ, етноси и религии като цяло и няколко думи относно жертвите. Рома, вече ни говориха те за ам, ромите и за процедурата по нарушение спрямо Чешката република, която тече. А, няма нищо изненадващо, когато говорим за сегрегацията в образованието на 28 държави членки. Чешката република определено е най-лошият, най-слабият ученик в това отношение. Не означава, че трябва обаче да ам, заклемяваме Чешката република, а просто да поощрим другите държави, които са спазвали целите и а, показателите и също ние ще продължим с а, това проучване в широки мащаби, което се нарича Uniteds, за да следим основните тенденции и да опишем, да се опитаме да опишем ситуацията като цяло по държавите членки. Относно ромите, сегрегацията в образованието е ключов въпрос – разгледахме ситуацията във всичките 28 държави членки. В Чешката република видяхме, че 23% от ромските деца отиват на специални училища, така наречени специални училища, или квази-нормални, полунормални училища, където обаче почти всички ученици са само роми. Във Франция е 18% тази цифра. Той също не е блестяща. Така че виждате големи усилия са хвърлени за интеграцията на ромите, но има още какво да се прави. Относно вторият елемент, на който иска да се спря, етнос и религия. все още има дискриминация в това отношение. Доклада показва, ако погледнете различните данни, етническият елемент е ключов е, елемент, основен елемент за дискриминация. Нивата са много високи и информираността относно правата на жертвите е много ниска. Същото може да се каже и за омразата и престъпления, свързани с омразата. Председателят, заместник председателят Тимерманс каза, че 27% от евреите се чувстват преследвани и са се сблъскали с антисемитски атаки и 27% от евреите казват също, че избягват определени места в кварталите, къде живеят, просто защото не се чувстват сигурни там, не се чувстват в безопасност. Имаме също сходни резултати а, от а, ЛГБТ общността. Почти същите са цифрите там. Тези престъпления, свързани с омразата, засяга всички държави членки но се оказа, че събирането на данните, т.е. докладването на такива престъпления, на престъпниците в това отношение, на извършителите, не е достатъчно. Т.е. ние нямаме стабилни статистики в това отношение. И третата ми точка относно правата на жертвите. Малък положителен напредък. Директивата за жертвите ще, бъде, ще влезе в сила ноември тази година. И това е, е. И също има едно ясно проучване на типа жертви в 28-те е, държави членки. И едновременно с това виждаме, че информираността на жертвите относно услугите, които им се предоставят и помощта, която им се предоставя, не е достатъчна и а, а, езика, който могат да използват също не е, за да достигне до хората тази информация, също не е на ниво. Така че ние трябва да се средоточим върху прилагането на практика и също да, да подсилим добавената стоеност на критериите, на индикаторите. Първото заключение е, че трябва да признаем, че се развиват а, нашата правна рамка, но прилагането и на практика изостава. Тоест, държавите членки трябва да идентифицират кампаниите за информираност, например за директивата за равенството, според която рисковите е, групи в населението трябва да бъдат информирани за директивата. Но от нашето проучване виждаме, че тези хора въобще не са информирани, почти не знаят какво става. И, и съответно, когато те не си знаят правата, те не докладват. Така че, идеята е извършителите да знаят, че ще бъдат наказани, то се е строго, жертвите да знаят, че имат права и да разчитат на а, обществените власти. Второто заключение относно индикаторите е, че може би трябва да прехвърлим вниманието си от книгите към правата на терена. И индикаторите за човешки права могат да ни помогнат в това отношение. И тук имаме една сесия, която е един елемент, който се базира на точно тази тема. Това ще ви бъде представено след 10 седмици. Благодаря. Благодаря. Благодаря за това участие. Комисията Либе не, не, на комисията Либе не е липсва амбиция. И виждате този а, доклад, Тук се говори за кризата в човешките права в целият Европейски съюз. Криза, върху, криза в целия Европейски съюз. Ето това е доклада. Да, тук не липсваме, ни липсва оптимизъм и амбиция. Определено сме включили всички елементи. Всяко нещо си тежи на мястото. И цялото, цяло, всичко това е включено в доклада на Ла, Лаура. Не знам как а, можем да кондензираме нещата тук. Искам обаче все пак да поздравя нашите гости, както и докладчицата, защото човешките права определено са засегнати от настоящата криза – и е, се засягат и социалните права, и, които също са човешки права. Така че има много неща, които да се правят. И ми се струва едва ли нереално да включим всички тези елементи в този доклад. А вие го обяснихте за 5-10 минути. И къде ви е домашното? тук що получих съобщение, къде ви е домашното във вашето изслушване днес? Еми ето ни го домашното. Благодаря ви за това, което сте направили и поканям колегите да го прочетат. И моля, погледнете доклада на Лаура и Давам думата на ръководителя на отдела за политиките. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател, Благодаря за окоръжителните думи. Ще се опитам тези 200 страници да ги обобщя в даденото ми време. Благодаря ви, че ми давате тази възможност да представя пред вас проучването, свързано с въздействието на кризата върху основните права. Аз се изказвам също от името на Милио. Надявам се, че сте имали възможност да се запознаете с проучването, защото то се концентрира върху няколко държави членки и се разглеждат е, основните права, разбира се, в тези страни, като е, са подбрани различни е, основни права. Няколко критерии са взети предвид при подбора на страните. На първо място, дали страната има споразумение с тройката Като знаят, че тройката се стои от МВФ, комисията и Световната банка. На следващото място другия критерий е свързан с правната система на съответната страна и на следващото място географското представителство. Някои региони може би не са така добре представени географско отношение, както трябва да бъдат. След това стигнахме до а, избирането на седем страни Белгия, Кипър, Гърция, Ирландия, Ирландия, Италия, Португалия и Испания. Освен тези седем държави членки, а, от тях са, от, са със споразумение с тройката и ние добавихме и а, Белгия. И чудахме се дали да не добавим Латвия, Унгария, но а, тъй като Латвия вече е оценена като страна, която се е справила с кризата и отскоро е в еврозоната. Не я включихме, а Унгария. Не я включихме, защото парламента се е занимал много обстойно със състоянието на основните права в Унгария. Има резолюция 2012 и доклад от 2015, така че ситуацията вече е обхваната до голяма степен в Унгария. Освен, че избрахме тези страни, в методологията използвахме и избирането на определени права в тези седем държави членки. Правото на образование, здравеопазване, работа, пенсия, достъп до правосъдие и ам, на изразяване и издружаване. Ам, като образованието имаме предвид задължителното образование, здравеопазването, дали то е достъпно и с ам, а, приемливо качество. Правото на работа е правото да а, работите при приемливи условия, правото на пенсия. Това е право на собственост и правото на достъп до правосъдие е свързано с това всички а, лица да могат да се възползват от това си право ефективно и след това правото на изразяване и издружаване. Целта на това проучване е да се разглежда този аспект от гледна точка на това дали правата са засегнати от мерките, свързани с съкръщаване на средствата и дали имало протести и как се е намесила съответната държава. Ние направихме анализ на това как са реагирали отделните международни инструменти на кризата. Освен тези ключови права, ние разгледахме и други права, които ам, са били открити само в някои държави членки, не в всички тях, за да, мог, за да може да се откликне на индивидуалните потребности в държавите членки. Правото на жилищно настаняване, правото на собственост, наред с правото на пенсия, правото на работа, свобода на, информираност, свобода право на социална сигурност, правото на информиране може, разбира се, да бъде управлявано по някакъв начин. Освен това, правото на вода и спиране на дискриминацията. В нашето проучване, дори след 30 юни сме, 2014 година, сме следели всички развития, които могат да са свързани с нашето проучване. Като а, проучването ни се основава най-вече на консултация на рисованите страни и с разглеждане на съответната документация. Три основни а, мерки. А, свързани с економиите, са разгледани. Това са системните реформи, като сме разгледали каква е ситуацията преди кризата. И а, в някои страни се оказа, че тези реформи са били започнати преди кризата, но кризата вече е засилила тяхното действие. На следващо място мерки свързани с. А, съкръщаване на бюджетите. Като а, можем да дадем пример с Кипър, където а, се разрази този проблем с депозитите и се направи опит да се ам, ущетят ам, вложителите и ам, ви приканвам да се запознаете с проучването по-отблизо. Като ще кажа, че ние е, не сме разглеждани дискриминация от гледна точка на правото на равенство или а, за това, че а, това право се нарушава, а ние разгледахме този въпрос от гледна точка на економиите, които са проведени в съответните държави членки. И след това проучването включва и а, препоръки. Това са общи препоръки, които трябва да бъдат а, изпълнени или взети предвид във всички държави членки. Това са само някои от препоръките, а именно, че съкръщенията не трябва да бъдат хоризонтални и трябва а, да са насочени към структурните а, проблеми, а не да имат за цел само да съкръщават а, средствата. Освен това, заинтересованите страни винаги трябва да бъдат включвани, когато се въвеждат економии. И когато се вежат економии, не трябва да се а, влушава състоянието на правата. Да се гарантира дори, че а, правата се спазват и че се отбелязва напредък. Може да има споразумения между институциите, но а, те трябва да са прозрачни и да се знае какво се случва в отношенията с тройката. Председателят, съжалявам, че трябва да те прекъсна, а, но а, ето тук в края на представенето ми е моят имейл адрес и могат всички да ми пишат ако има някакви въпроси. Ограничени сме ем, с времето, затова мога само да кажа, че този доклад е прекрасен, ем, подробен. Приканвам колегите да се запознаят с него и ако имат въпроси, да ги зададат в писмен вид. Сега давам думата на господин Родолфо Катани, заместник председател на социалната платформа и секретар на Европейския форум на хората с увреждания. Uh, well. След това Никола Гратери, прокурор в съда в Реджо Ди Калабрия в Италия. И двамата, ако обичат да дойдат тук а, на подиума. And while Rodolfo is, um... Родолфо заема мястото си и докато това стане, а, искам да кажа, че имаше много дискусия от страна на НПО-тата за достъпа до този доклад. Родолфо е заместник председател на социалната платформа и секретар на Европейския форум за уврежданията. и ще следим с него това развитие. Той ще ни информира. Имате думата, Родолфо. Тия, които идват късно, им идва късно реда, определено са в затруднена ситуация. За мен е чест да представлявам пред вас две важни организации, а именно социалната платформа и Европейският форум за хората с увреждания. И двете организации се обедниха и работят заедно и говорят в един, с един глас и защитават общият интерес и искат европейските институции да, да спазят ангажиментите, които е поел Европейският съюз с договорите, фундаменталните договори, както и хартата за основните права. Нямам текст. Ще а, премина директно към експозето. Нека само да кажа, че много хора се сблъскват с дискриминация и нарушаване на основните им права във всички области на живота, във всички държави членки. Също тук е, отбелязах някои примери и съвсем набързо ще ги представя. Хора, които не могат да спортуват, защото не има сигурен асистент, също хора, които се отказват да пътуват с самолет, защото примерно не могат да се ползват от застраховка. Мисулмански жени, които не са приети в някои обществени места, защото носят вуал. Също двойки от същия пол, които докладаха, че а, не са допуснати в барове или в кафенета, просто защото са се целували на обществени места. И, например, в Полша, както и в много други а, места, а, хора, които ползват а, кучета водачи, а, нямат право да влизат в ресторанти, кафенета и дори в църкви. Така че тези хора са сегрегирани понякога дори в институции, пращани в институции, за да получат а, е, нужното им лечение. Така че ясно е, че тази ситуация е много тежка за този а, тип хора. И много често тези хора не докладват, страхуват се да докладват за това, което им се случва, защото не вярват в правната система. Понякога и просто защото следват същински репресии и омраза спрямо тях. Ние трябва да а, събираме данни, които да са съпоставими, данни от различните държави и Агенцията за основните права развит подобна методология. Да се откаже достъп на хора до барове, ресторанти, други обществени места, магазини, до, до услуги, например финансови, застрахователни услуги и така нататък. Това не е просто нарушаване на индивидуалните права, но също и нарушаване на основните принципи на Европейския съюз, където се говори за равенството и правото на всички граждани да участват в обществения живот. В вътрешния пазар също и да се придвижват свободно навсякъде в Европа. Хората с увреждания на които им се намали правната способност това вече беше разяснено тук. Неправилното използване на услуги също, например, урязване на услугите за хора с увреждания, заради, примерно, бюджетни ограничения или други, това също е нарушаване на човешките им права. Така че в настоящата ситуация ние имаме нужда от радикална промяна. Има начин и ние предлагаме три основни елемента. Да се развие вътрешна стратегия на Европейския съюз за насърчаване на човешките права, да се допълни тази стратегия с специфична рамка а, и съответни политики и накрая да се приеме а, директивата, хоризонтална директива за равенството, а, от 2008 426 и също да се е, насърчава равенството между хората без значение, религия, пол и така нататък. Относно вътрешната стратегия, ние приветстваме е, докладът на госпожа Ферара за ситуацията на човешките права в Европейския съюз. Радвам се, че нейното предложение съответства до такава степен с нашето. Стратегията съответства на предложението на социалната платформа и Асоциацията за човешки права, мрежата за човешки права. Докладът се средочава върху солидарността и социалните права. И ние искаме Европейският съюз да надхвърли а, просто спазването и защита на а, човешките права, а да играе проактивна роля при прилагането им. Относно социалните права, които също са споменати в доклада Ферара, Европейският съюз трябва да насърчава държавите членки да а, изградят такива инструменти и механизми за защита на човешките права, такива каквито ги предлага съвета на Европа, както и ОНЕ, Европейската социална харта, както и колективните съдебни процедури. А също да използва вътрешните си структури, за да насърчава човешките права, като а, тези структури трябва да, бъдат, трябва да бъдат допълнени от други рамки и стратегии и е, да не се е, заменя само едното с другото. Например, целта на Европейската стратегия за хората с увреждания 2010-2020 трябва да бъде преразгледана, за да се осигури прилагане на е, е, Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждане след като тази конвенция беше ратифицирана от Европейския съюз и се превърна в основна част от правната система. И също тази конвенция е единствената международна конвенция, която е подписана, ратифицирана от ОНЕ. Трябва да сме а, много горди и, и съответно да подготвим нашия доклад, който ще бъде представен на ООН след няколко дни. Докато предишната комисия прие стратегията за интеграция на ромите, както и стратегията на Европейския съюз за равенство между половете, от екипа на Юнкер, като че ли има известен тревожни новини, а именно, че преразглеждането на, тази, на тези стратегии не е в дневният ред. Тоест, ние губим възможността да развием политики, които евентуално могат да направят, да постигнат разлика в живота на хората с увреждания. Например, пътната карта за насърчаване на правата на ЛГБТ, които ще е, подобрят съгласуваността между правните текстове и действията на европейско ниво. Също, примерно, за правата на детето, за да подкрепим директно прилагането на мерките за защита на правата на детето, така както това се изисква от международните конвенции. Също много е важно Европейският съюз най-накрая да отключи хоризонталната директива за равенството. Европейският парламент е за а, това и съответно приветстваме а, работата на съответния комисар в това отношение. И в заключение ще кажа, че а, всички хора, които принадлежат на 6 групи, идентифицирани по член 19 рискови групи за дискриминация, трябва да бъдат защитени от дискриминация, когато е, им се дава достъп, евентуално и когато има достъп до услуги и стоки. И Европейският съюз трябва да продължи да гарантира спазването на конвенцията на ООН навсякъде е, в Европа. Също очакваме с нетърпение предложението на комисията за акта за достъпност от 2012. Това е много важно законодателство, което ще промени живота на много хора. Считаме, че в дългосрочен план европейските институции трябва да а, признаят а, подобренията, които ще настъпят след ратифицирането на а, международните конвенции и прилагането им на практика. Искаме да наблегнем на факта, че социалната платформа, както и а, форумът за, на хората с увреждания ще продължат да участват в дискусиите с Европейския парламент и по-специално с комисията Либе. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Катани. А сега давам думата на господин Никола Гатери, последният ни оратор. Искам да благодаря на преводачите за търпението им, защото а, вре, вре, времето ни стече. Благодаря много на госпожа Ферера за доклада. Благодаря и за поканата за участие. През последните години е, в страните в Северна Африка и в Сирия наблюдаваме все по-голямо задълбочаване на проблемите. Миграционните потоци от тези страни се увеличават непрекъснато. Това са хора, които са готови да рискуват живота си и да, и да се отдават насред Средиземно море само за, в опита да спасят живота си. Цифрите са застрашителни. Когато помислим за стратегиите, които е, Европа прие, трябва да си признаем, че те се оказаха неадекватни, неефикасни не може да се намери решение на този проблем, защото ние живеем в една слаба Европа. Една Европа, която се занимава преди всичко с економическите си проблеми, но която не се грижи за своята собствена сигурност. Ако имахме е, е, коража, щяхме да инвестираме наполовина в нашата економика и останалите пари в тези държави, защото е, точно това щеше да гарантира бъдещето. Не трябва само да се наливат пари в тези държави. Знаем каква корупция има там, но бихме могли да им помогнем да изградат кладенци, водоснабдителна система, парници, да, да сложат слънчеви панели, въобще да допринесем за тяхното развитие. Тези е, клетници, които се добират до територията на Европа, е, в Италия, например, е, понякога се е, е, сблъскват с сериозни проблеми. Например, е, Гърция има много по-строга система и много от мигрантите предпочитат да, да дойдат в Лампетуза, в Италия. Но младите, които попаднат в Италия, не знаят какво да правят по-нататък. И останалите страни не се интересуват от проблемите на Италия. Слаба Европа не се интересува от сигурността. Аз не смятам, че с тези е, потоци мигранти ще нахлуят масово и терористи. Е, защото няма нужда е, е, ислямската държава да използва такива канали. Те вече са на наша територия те е, се обръщат към е, граждани на нашите страни, които не се успели да се интегрират. Е, вербуват ги по интернет. Така че те във всеки един момент могат да действат без да има нужда да е, нахлуват с е, е емиграционните потоци. И това е така, защото Европа няма култура в областта на сигурността. Е, страните от севера и от е, центъра на Европа са изпълнени също с всякакви мафиоти от ите, които перат пари и продават кокаин. И клетите мигранти пристигат в Италия, навлизат в Европа и първият проблем, с който се сблъскват и който трябва да бъде решен в средносрочен план, не е да намерят е да намерят а, а, работа, да намерят препитание, защото те първоначално се задържат в лагери, движението е- им е ограничено, няма начин да се интегрират така. Нарочно съм провокативен, но мисля, че сме много лицемерни. Приемаме мигрантите, затваряме ги в лагери, държим ги там, даваме им малко пари, те се преместват 1000 км на, на север или на запад и проблема се премества с тях, но не изчезва. северните и централноевропейските страни трябва да пожертват своето спокойствие, защото проблема с иммиграцията не е само проблем на южните страни, които са по е, границата, където влизат мигрантите. Това е проблем на всички европейски държави. Трябва проблема да бъде решен съвместно. Не е достатъчно да се пращат пари на изходящите държави. За момента виждаме, че проблема непрекъснато се разраства. Преди се казваше, че сега в Италия вече има по-малко затворници. Добре, това да кажем е много хубаво. Само, че не мисля, че с това е решен някакъв проблем, просто защото са построени нови затвори. Трябва да се обясни на младите, че не е нормално да се нарушава закона. решението е да се работи дългосрочно, да не се действа адхок. Трябва да си дадем сметка, че Европа това сме ние. Благодаря, господин Галтери. Искам също да благодаря на всички, на всички наши оратори. А, а, вие се тръгвате? А, добре. Благодаря на колегите, които останаха през целият ни дебат, цялото изслушване. Имаме четирима души, които желаят да вземат думата и нямаме вече време, изтече ни редонто време, преводачите ни отпускат няколко минути, така че колеги, моля ви, една минута, ако това е възможно. Марио първи Благодаря. Имам въпрос относно мълцинствата. То и предложение. Мисля, че е много важно да разберем на различните аспекти. Някои са покрити от конвенцията, други от съвета на Европа, други няма защита за тях. Имаме нови мълцинства, които идват от европейски държави, Полша и други нови държави членки и работят и живеят, например, в Обединеното кралство и други стари членове. И там се сблъскват а, с проблеми. Тези нови малцинства не са покрити от никакви конвенции. И също а, детските права. Много деца, които също се сблъскват с този проблем. И предлагам следващата година ние да помислим по този въпрос, защото се връщам от Талин, но от една конференция за а, социалния и културен ефект от иммиграцията. А, там се сблъскахме с какви ли не неприятни проблеми, свързани с културните права и а, правата на а, работа. Да, наистина трябва да помислим за увеличаване на дефиницията, разширяване на дефиницията. Следващия оратор госпожа Вержия. Please again, very brief, if you can. Кратко. Oui, moi, je suis très contente. Много съм доволна, че голяма част от... Извинявайте, ораторката се извинява. Станал съм много рано тази сутрин и малко объркано мисля. Довол... Доволна съм, че отделяме време на миграцията, но ми се иска да внимаваме какво говорим за миграцията. Вече не мога да понасям всички изказвания, които твърдят, че сме завладени от емигранти и че единственият проблем е в Италия. Е, хората, които ме познават, знаят какво мисля. А, а, е, ние по този начин подхранваме дискурса на крайната десница. Европа не е завладяна от мигранци. Европа просто не проявява солидарност с е, държавите членки. И е, самите държави членки не искат да си сътрудничат. Така че, господини, ако положението в Италия е такова каквото е, то е и отговорност на италианското правителство, което иска само пари и което на първо място договаря процеса от Хартум, а страните, от които идват тези хора, много често са диктатури. Как се преговаря с диктатори? Вече не знам какво точно може да направим в тази област. Имам точен въпрос дадахте ни цифри за евреите, които мислят, че се увеличава, засилва се антисемитизма. Господин Катани, казахте, че се засилва ислямофобията. Еднакво ли се действа спрямо а, двата случая за засилването на ислямофобията и на антисемитизма, защото Франция положението е обезпокоително. Благодаря. Следваща майте. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко благодаря на а, ораторите, защото така се насочва нашата работа. Не отдавна в дискусията ни към е, фобията спрямо циганите на едно мини пленарно заседание на парламента чухме е, едни наистина речи, изпълнени с омраза от страна на някои европейски евродепутати. Е, и по-специално господин Бонанно, който издържа чисто дискриминационна реч. Тоест, в самата, в, наш, в нашата институция ние не можем да а, изключим такива а, речи, изпълнени с омраз. Хуан Фернандо. Благодаря. Ще бъда кратък. Обръщам се към господин Тогендер, който напусна който всъщност е правният съветник на Агенцията за човешките права. Той спомена а, антисемитизма. Искам все пак да а, хвърля светлина относно правенето на политиката, не само проблема, да се реши проблема, но също и как да извлечем полуки от това, което се случва. Евреите са готови да, се, да бягат от Европа. Те са подканени от, еврейско, <laughs> от еврейското правителство да, да се върнат. Така че ние трябва не просто да а, информираме, но просто да имаме нова политика, а, която да а, се бори ефективно с антисемитизма. Но човека, към който исках да се обърна, го няма. И сега на испански. На италиански. Казахте, че проблем, проблематиката в Средиземно море е свързана с. А, т.е. насочването към Италия е свързано с по-строгия режим в Испания и в Гърция. Аз не мисля, че съвсем вярно това. Просто а, мисля, че това се дължи на неспособността на Либия да удържи миграционните потоци, докато Марокко все пак контролира. Затова към Испания потоците не са такива. Разбира се, ужасни са всички случаи с тези е, лодки. Има такива лодки, които стигат и до Канарските острови, но ние сътрудничем с страните, които са изходящи за, на мигранти. Благодаря ви, госпожа Спинели. Спинели е тук от самото начало на изслушването, така че и давам думата като последен оратор. Благодаря, господин председател. Само един въпрос. към госпожа Иванкович. Безкрайно съм и благодарна за работата, която свърши, която ни беше от огромна полза. Искам да я попитам дали и тя смята, че често е трудно човек да си отстоява правата. Това е централен въпрос за мен. Стефано Родота говори за правото да имаш права. И искам да се върна към отговора на Катайнен на въпрос от депутат от Гърция за въздействието на политиката на бюджетни съкръщения върху упражняването на правата и спазването на хартата за основни права. Отговора на Катайнен, т.е. на Европейската комисия е, че хартата и европейското право отстъпват когато има решение на тройката, защото протокола на тройката е, и споразумението, което се сключи е двустранно споразумение между дебитори и кредитори. Според мен тук се потъпква основното право. Трябва да кажа на нашите оратори, че трябва да са много дисциплинирани, защото а, нашите преводачи имат ограничено време. Моля ви да отговорите на този специфичен въпрос, който ви беше зададен. Може ли бързо, наистина бързо да отговорите на госпожа Спинели в рамките на една минута? Благодаря ви за този толкова важен въпрос. Ще насоча вниманието ви ам, върху случая Прингъл, а, по който случай вече има и а, решение постановено от съда и там се тълкува този въпрос – Господин Катани, имате ли какво да кажете? Съвсем накратко ще кажа нещо. Господин председателю, имам приятел и този мой приятел е чернокош, сляп, еврейн, който е и гей. Помислете какво е неговото положение. Да, позволено ви е да правите шеги, няма проблем. Проблемът е, че наистина времето ни свършва и няма да има повече шеги, за съжаление. Трябва да чуем и няколко думи от докладчика. Трябва да дадем възможност и на нея, на госпожа Ферара, да каже някои неща в заключение. Аз ще се откажа от а, своето време за изказване. Наистина времето ни изтече. Дори Лора ще трябва да говори само две седмици, за само две минути. Знам, че италянците са доста разговорчиви, но а, и давам само две минути. Come italiano non posso permettere che vengano dette. Като италианец не мога да не поправя казаното. Не искам да се говори за мене като човек от дясно тук не, е, това не е въпрос на десница или левица, това е въпрос на хума, хуманно отношение към тези клетници. И мога да ви уверя, че ние е, е, е проявяваме чувствителност, която ги приемаме. Италия просто би желала средствата, които се използват, да се използват за цяла Европа. Да, разбира се, всеки има право да се изкаже живеем в демокрация. Сега докладчикът ще се изкаже в заключение. Много е трудно да се обсъжда такава важна тема за такова кратко време но все пак някои въпроси бяха уточнени. Как трябва да подходим относно процеса, свързани с основните права, за това, че се трябва да започат връзките с съвета на Европа. Господин Тимерманс проведе с нас дискусия, отговори на нашите въпроси, така че малко по малко вече нещата се калибрират и смятам, че днес отбелязахме напредък. Благодаря на докладчика и на членовете за техните точни и ясни въпроси. Искам да благодаря и на всички колеги за тяхното сътрудничество. И така, давам думата на докладчика за заключителни слова. Моля, Лора. Грация. Е, Саро бревисима, перке е, и темпи... Ще бъда изключително кратка, Преди всичко искам да благодаря на всички, които участваха в дискусията днес. Благодаря за изключително ценните изказвания, които ще бъдат включени в доклада. Благодаря на всички колеги, които останаха до края. за да участват в тази важна дискусия. Засегнахме най-различни аспекти. Говорихме за социалната интеграция, борбата срещу предразсъдъците, защитата на мълцинствата. за институционалния механизъм, който трябва да бъде разработен – с оглед Европейския съюз да може да защава по-ефикасно основните права, говорихме за необходимостта да има да Европейския съюз да играе една по-активна, по-волонтаристична роля. Господин Тимерманс основателно подчерта, че е необходимо да се е, започне диалог с гражданското общество и между правителствата на отделните държави членки. Съвета може да направи много повече от това, което върши до сега. Очевидно е, че е необходимо да се гарантира и проследяване на прилагането на всички принципи, за да не се налага всяка година поредна да говорим за нарушаване на човешките права на европейска територия. Отново благодаря за всички за участие. Much, благодаря ти, Лора. Благодаря и на нашите членове за това, че останаха до края на нашето изслушване. Е, този въпрос, който обсъдихме днес, е от е, ключово значение за работа на нашата комисия. Благодаря ви. Gracias.